Possiamo? Buongiorno a tutti, allora cominciamo. Добър ден на всички, нека да започнем работа. Мисля, че вече имаме кворум и можем да започнем заседанието. Първата точка от дневния ред – освобождаване от отговорност за 2008 година за Европейския фонд за развитие. Ще изслушаме господин Яцек от Скевич. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар, дами и господа. Благодаря за тази възможност да направя обобщение на годишния доклад на Сметната палата за дейностите финансирани от Европейския фонд за развитие за финансовата 2008 година и да привлека вниманието ви към някои важни, според мен, наблюдения на палатата. Според, съда, според палатата, годишният доклад на Комисията за финансовото управление на Европейския фонд за развитие дава точно описание на целите на финансовата година, финансовото положение и събитията, които повлияха върху дейностите през 2008 година. Седмият Европейски фонд за развитие приключен 31 август 2008 година с баланс 178 милиона евро, прехвърлени към 9-ти Европейски фонд. 10-ти Европейски фонд за развитие за периода 2008-2013 година който осигурява помощ на стойност 22 672 милиона евро влезе в сила на 1 юли 2008 година. Натрупаните ресурси за общия 9 и 10 фонд възлизат на повече от 48 милиарда евро. През 2008 година прогнозите за финансовото изпълнение – определени от комисията за кредити за поети задължения и плащания бяха превишени, като се достигнаха рекордни нива за глобални задължения 4723 милиона евро, индивидуални задължения 2649 милиона евро и чинетни нетни плащания на стоеност 3143 милиона евро. Това се обяснява от части от факта, че изпълнението на 10 Европейски фонд за развитие започна своевременно, както и от засилената бюджетна подкрепа, що се отнася до декларацията уверение на а, Сметната палата. Що се отнася до отчета на Европейския фонд за развитие, съдът изразява немодифици... неквалифицирано мнение, но привлича внимание към факта, че методът, използван от Europe Aid за оценка на разходите, които трябва да бъдат покрити, не въжи за някои видове договори. Този въпрос обаче се разглежда от комисията, която реши да усъвършенства своя метод за финансовата 2009 година. Що се отнася до законността и редовността на основните сделки. За съжаление, трябва да подчертая, че независимо от намерението на комисията да улесни дейността, Сметната палата не получи цялата необходима информация и документация по отношение на 10 операции, управлявани от международни организации като Африканския съюз, Световната банка и Световната здравна организация. Следователно, съдът Следователно, Сметната палата не успя да направи одит на тези операции и не можа да изрази становище по редовността на разходите, възлишни на 190 милиона евро, т.е. 6,7% от годишните разходи. Освен плащанията, всички дейности, свързани с приходите и поетен ангажименти, са законни и редовни без да повдига под без, без да поставя под съмнение това становище, Сметната палата прилича внимание към големия брой случаи неизмерими грешки. Сметната палата установи чест е случаи, в които комисията не е демонстрира по структуриран и формален начин, че управлението на обществени, на публичните финанси е достатъчно прозрачно, отчетно и ефективно. Но в сравнение с предишни години съдът установи, че, спа, че, спа, че комисията спазва по-добре споразумението Котону, особено във връзка с договори за постигане на целите на хилядолетието за развитие. Това се дължи отчасти части на значителното усъвършенстване на финансовите споразумения, сключени по 10-тият Европейски фонд за развитие. Сега искам само да спомена, че ние проведахме консултации с комисията, за да разберем, за да постигнем споразумение за по-прозрачен процес на взимане на решение, макар че комисията не се съгласи с приложението на основните изисквания и изрази подкрепа за становището на Сметната палата за това, че е необходимо да се подобри отчетността на мерките. Що се отнася до оплащанията, Сметната палата смята, че там има съществени грешки. Процента на грешки между 2 и 5 приплащания за проекти, характера на грешките е както в предишни години. Първо, що се отнася до допустимостта на разходите, разходи е, извършени извън периода на изпълнение, превишаващи бюджета или във връзка с недопустими разходи, също така липса на фактури или други а, оправдателни документи, а също така и грешки при изчисленията. Също така не на последно място неизмерими грешки, по-конкретно във връзка с банкови гаранции, видимостта на а, тръжните процедури и процедурите по сключване на договори например, липса на данни, че валутните трансфери са били отчетени в съответствие с приложимите процедури. Оценка на степента, до която плащанията са извършени в съответствие с изискванията, а също така и използване на неправилен референтен период за оценка на а, това дали показателите са постигнати. Тези грешки говорят за слабост на различните ниво на надзорната и контролна система. Ще се спра на някой от тях. На първо място, често се, често се наблюдава слаб вътрешен контрол на изпълнителните организации. Тук се включват неадекватни процедури в, при обработването на оправдателните документи на отчетните системи. В някои случаи недостатъчно добро качество на контролната дейност, осъществена от онези, които осъществяват надзор на договорите за строителни работи. Също така липса на капацитет в повечето в повечето национални управляващи органи. Като цяло делегациите са наясно с тези слабости и не разчитат в много голяма степен на, на контролните мерки. Също така те са предприели необходимите мерки за преодоляване на набелязаните слабости, като изисква задължителен обид, одит и проверка на разходите предви финансовото приключване на проектите, поръчва технически одит на договори, по които работата продължава и предоставя техническа помощ освен това, през 2008 година Европейта започна работа по разработване на по-добри насоки и инструменти за комуникация. Дами и господа, през 2008 година Европейта продължи да усъвършенства системите за надзор и контрол започна да използва ново техническо задание за одити и управленски а, системи, което, одитът КИС, което би трябвало да повиши капацитета на Европей, за да планира и следи одитите, както и да анализира констатациите и препоръките. Годишният доклад за дейността на генералния директор на Europaid е по-добре структуриран, по-ясен и съдържа по-богата информация поради по поради засиленото използване на количествени индикатори. Europaid изгради цялостна стратегия за контрол и полага усилия така, щото да използва по най-ефективен и ефикасен начин мерките за контрол. Сметната палата формулира няколко препоръки, ще спомена някои от тях. Предварителните проверки трябва да се сроточат върху основните рискове, трябва да се подготвят годишни планове за одит, възоснова на по-структуриран анализ на риска и по-реалистична оценка на наличните ресурси. Изпълнението на годишните планове за одит трябва да се следят по-добре, за да се установят отклонения и да се предприемат корективни действия. Функционалността на одита КРИС трябва да се доразвие, за да може да се осъществява по-ефективен анализ на резултатите и препоръките. Юропейт би трябвало да преразгледа контролните системи експос, за да се направи оценка на необходимостта и, и възможността за разширяване обхвата на подобен контрол. Що се отнася до бюджетната подкрепа, Европейт би трябвало да продължи да, да полага усилия да покаже по структуриран и формален начин, че страната получател разполага с необходимата програма за реформа, с която да преодолее слабостите в, в рамките на определен график и има ясен ангажимент от страна на държавата тази реформа да се осъществи. И накрая бих искал да благодаря на службите на комисията за съдействието и сътрудничеството по време на одита. Проведахме много плодотворни дискусии за конкретни наблюдения с Петната палата. Бих приветствал конструктивен отговор на комисията на препоръките на Сметната палата. Много от въпросите, повдигнати в доклада на Сметната палата, вече са разгледани от комисията. Благодаря ви. Много ви благодаря. Господин Карл Дегухт, комисар по предоставянето на хуманитарна помощ. Благодаря ви, господин председател, уважаеми докладчик, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, представители на Светната палата, дами и господа, вие знаете, че аз поех портфейла на комисар за развитието и хуманитарната помощ през юли. Независимо от краткото време, посветих усилията си на подобряването на ефективността и качеството на предоставянето на хуманитарна помощ от Европейския съюз. И тук съм с вас, за да обсъдим как да направим по-прозрачна и по-ефективна тази помощ. Благодаря на Сметната палата за признаването на положителните тенденции – в дейността и управлението на Европейския фонд за управление, както и за посочване на тези области, където все още има какво да се подобри. След 4 месеца работа искам да кажа, че съм впечатлен от дейността, извършена от службите на комисията, въпреки че, както и при всяка една дейност, разбира се, има какво да се подобри и там. Няма да се спирам на абсолютно всичко, което беше посочено в доклада на Сметната палата. Бих искал по-скоро да осветля някои политически моменти. Що се отнася до обема на помощта и ефективността? Европейският съюз предоставя около 60% от официалната помощ за развитието в света. Комисията беше третия най-голям донор през 2008 година. Новите ангажименти на държавите членки на комисията са се увеличили от 30 000 през 2007 до 50 000 през 2008. Говорих за това в съвета, за това, че тази помощ не винаги е ефективна. Ако искаме да бъдем лидери в ефективността на предоставената помощ, ние трябва да продължим да изпълняваме поетите от нас ангажиментите. Необходимо е да има по-добра координация между донорите и да се избягва пилеенето на средства, както и дублирането на дейностите. Необходимо е също така да бъдат намалени разходите за административно управленска дейност чрез използване на техническа помощ за страните и да използваме също така възможностите страните да поемат повече отговорност и да има по-голяма подотчетност. През 2008 година комисията одобри нови операции по подкрепа на бюджета в рамките на 10-я фонд за развитие. Тези средства са били посветени също така и на постигане на целите на хилядолетието за развитието. Разбира се, тази помощ преди всичко се предоставила на страните, които са показали добри практики. Също така трябва да подкрепим ролята на парламентите, гражданското общество, медиите, върховните органи за одит и всички други органи, включително органи за обществено управление правителства, но разбира се, трябва да гарантираме отчетност. Благодаря на Сметната палата за наблюденията. Сметната палата призна напредъка постигнат от комисията през 2008 година при увеличаване на яснотата и структурираността при вземането на решенията за бюджетна помощ. Също така комисията отрази и препоръките на парламента, които бяха посочени при освобождаването от отговор за 2007 година за това, че трябва да има повече прозрачност и поясни правила за отчитане при предоставянето на бюджетна помощ. До този момент сме изразходали над 140 милиона евро всяка година, за да осигуряваме финансов контрол за хуманитарната помощ и помощта за развитието. Тази дейност обикновено се извършва в високо рискови условия, в страни, в които финансовите и управленските системи не са достатъчно развити, страни, в които много често има политическа нестабилност. Ние прилагаме сериозни мерки за контрол, за да предотвратим грешки и, разбира се, ние се стремим към много нисък процент на грешки в финансовата област. През 2008 година Европейският фонд за развитие подпомогна Ангола, която беше в състояние на гражданска война по време на изпълнението на повечето проекти. Искам да насърча моя наследник, моя приемник, извинете, Европейския парламент и Сметната палата да определят една поносима норма или един поносим процент на грешката. А също така стратегията за контрол за европ Ейта ще бъде предложена от комисията следващата година. Въпреки, че предстои да се извърши значителна дейност, комисията постигна значителен напредък в редица сфери, което беше признато и смет... от Сметната палата. Не всички положителни резултати са ясно видими все още и разбира се, ролята на Сметната палата е да ни насърчава да работим още по-добре. Но смятам, че положителната тенденция към по-голяма професионализация на нашия подход, включително в одитите, ще продължи. Бих искал да спра и на някои други аспекти на мой профил, по-специално хуманитарната помощ. Съответната служба на комисията значително подобри дейността си през 2008 година, за да увеличи обхвата на проверките на място след отправени критични бележки и се радвам, че тези усилия са били високо оценени от Сметната палата. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, уважаеми представители на Европейската сметна палата, благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател, господин Либерацки, като докладчик. Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Оцкевич и на комисаря Карл Дегухт. Няколко коментара преди да задам въпроси. Първо за анализ на риска. В по-бедните страни рискът е по-висок. Възможно е да се избегне риска, но намаляването на риска е задача. Знам, че комисията би трябвало да предприеме мерки, за да се постигне споразумение с ООН, Европейската инвестиционна банка и неправителствени организации, за да се осигури тяхното съдействие. Господин комисар, според мен вашата роля да спомогне за продоляване на ситуацията, описана от господин Оцкевич. Знам, знаем, че броят на операциите е много голям, в голям брой страни. Бихме били доволни, ако посланието от тези програми направи Европейския съюз по-видим и създаде за него представа като за политически отворен регион. Имам един въпрос. Първо, задължи, едно значително не можем да не приветстваме подобряването на резултатите и какви други подобрения можем да очакваме. Това ли само можем да очакваме да постигнем? Или през 2009 година можем да очакваме подобрение с 40%? Вторият ми въпрос е какъв напредък е постигнат в съвместното наблюдение на разходите за външни дейности – например с ООН и Европейската инвестиционна банка, какво можем да очакваме. Благодаря за вниманието. Sì, grazie. Prego, onorevole Ayala Sender, l'altro relatore. Ayala Sender. Искам да благодаря на преждеговорившите за всички теми, които те засегнаха в техните изказвания и искам да благодаря на члена на Сметната палата за представения доклад. Съществува добро сътрудничество и също така указанията, които бяха дадени, бяха много от полза. Аз напълно ги споделям. Естествено, аз прочетох доста по темата. И естествено, Искам да благодаря и на секретарията на а, Комисията по бюджетен контрол за оказаното съдействие. Става дума тук за поток от а, много данни и а, Сметната палата е тази, която трябва да подреди е, всички тези данни и е, да даде указания за подобряването на този информационен поток. Сега ние се намираме в една малко странна ситуация. През е, изминалите 4 месеца господин Дегюхт беше на този пост, показа много добра воля, особено в сферата на развитието. В момента, естествено, е така, че той трябва да се базира на това, което е направил неговия предшественик Луи Мишел и освен това той е, ще трябва да поеме друг ресор и неговия ресор да го даде на своя е, приемник. Това е малко е, особена ситуация. Той е, е имал опит като външен министр в е, Белгия, така че няма да започне от нулата след 4 месеца, обаче ще трябва да се занимае с тази тема. Освен това, бележките на службите на комисията доведоха до там, че се създаде повече яснота. И Естествено, това се отнася за тази толкова важна външнополитическа сфера, в която работи Европейския съюз. Аз му пожелавам всичко ново, всичко добро за новата му работа и, както беше казано, помощта за развитие е един от инструментите на Европейския съюз, който е най-видим и който всъщност прави в най-голяма степен симпатичен Европейския съюз на международната сцена. Това е един от европейските инструменти, които са най-инновативни и то не само защото ние сме най-големите донори на помощ за развитие в света, а защото показва, че може да се действа творчески, че може да се оказва съдействие при конфликти защо? Защото всъщност ние разполагаме с инструментите за това. И в исторически аспект може да се докаже, че винаги е оказвала помощ там, където това е било най-необходимо. Естествено, господин Либерацки спомена, че трябва да има подобрение тук. Гражданите осъзнават, че ако има нещо положително в Европейския съюз, то това е именно ролята на Европейския съюз като донор на помощи за развитие за най-бедните в света, които имат и най-големи проблеми. Затова всички е, подобрения, които е, са предложени от Сметната палата, ги приемам и аз и разбира се, е, трябва да се продължи в е, темата, в климата на диалог, е, защото по този начин могат е, да се отстранят е, някои недоразумения между Сметната палата, съвета и е, в доклада се посочва, че са направени подобрения и също така че в други сфери комисията е направила предложения преди още сметната палата да покаже нередностите. Този е, предварителен контрол наистина е много добър. За мен това са контролни механизми, които действат най-ефективно. Е, и това трябва да се има предвид в бъдеще. Сметната палата трябва да е, усили дейността си в сферата на последващия контрол е, и би било добре тук да даде повече обяснения. Както казах, този диалог е един от аспектите, при който тази комисия призовава двете институции да продължат в същия дух, защото това е нещо, което се изисква от гражданите. Както казах, момента е много критичен. Договорът от Лисабон вече влезе в сила и имаме вече върховен представител за външната политика и политика на сигурност. Радваме се, че е, тази номинация беше приета, но има аспекти, които възникват е, от тази нова ситуация и които също са нови. Например, е, как е, ще се урежда вземането на решения на европейско равнище, Генерална дирекция Релекс, Генерална дирекция Развитие и как всичко това ще се впише в новата система на Европейската е, служба за дейности в областта на външната политика. Всичко това ще играе роля и за това би било добре, ако господин Дегюхт представи малко повече подробности как се представя тази дейност в бъдеще, как ще протече този преход. И ние бихме искали да направим една прогноза за бъдещето, за да установим кои са най-важните елементи за това а, отношение между комисията и Сметната палата биха могли да се отстранят? Как изглеждат отношенията между Релекс и е, Генерална дирекция развитие? И е, мисля, че би, могла, е, би могъл господин Дегюхт е, да представи малко по-обща информация по тези теми. Е, сега е, някои моменти в настоящата финансова година става дума за освобождаване от отговорност господин Калай да спомена някои от тях. Например, той е, е проследил лично някои от тези моменти в Косово. Аз бях докладчик за агенциите и мога да кажа, че е много важен момент е контрола на място защото ако се е, съпостави бюджета на Европейския съюз с е, бюджета на други международни организации, е, някакси нещата стават е, непрозрачни. Това беше казано и от е, преждеговорившия оратор. Не бива да се смесват нещата. Аз е, не искам да говоря тук за скандали, обаче ако ще има съвместно програмиране, ако ще има съвместна помощ за развитие, то тогава трябва да имаме стандартни методи за контрол, стандартни механизми за контрол, които да действат по еднакъв начин, защото данакоплатецът иска да знае какво става с милионите, които се отделят за помощ за развитие и това в сътрудничество с други международни организации. Така че би било добре за този период на освобождаване от отговорност да се вземе становище по това, защото това винаги остава черна точка грешка при извършването на контрол. Господин Либерацки каза това. И е, това се отнася за ООН, за е, Европейската инвестиционна банка. Тези институции е, са всъщност институции, с които ние работим всеки ден и това оказва въздействие върху други политики на Европейския съюз. Ако ние тук е, успеем да разгледаме тази тема по-подробно и да покажем пътища за решение, би било добре, защото тя добива все по-голяма важност и, както казах, не знам какви ще бъдат инструментите след конференцията в Копенхаген, защото Европейския съюз ще участва в тази нова динамика и мисля, че е по-добре да знаем а, още предварително как а, ще протича предварителния и последващия контрол, за да можем да а, формализираме тези контролни процедури при взаимодействието ни с други международни организации. До сега проблема беше такъв, че имаше известна несъразмерност, но след Копенхаген аз мисля, че тази динамика ще се засили и затова трябва да се вземат точно такива мерки мерки сега помощи от бюджета. Това е едно ново направление. Тук има рискове, посочени от Сметната палата и от комисията. Има подобрения, обаче, както преди, така и сега, имаме е, един проблем, който е много видим за гражданите – медиите отразяват сумите, които Европейския съюз предоставя като помощи за развитие и понякога тази помощ се дава на страни, където отношението към гражданите не е добро и тук възниква въпроса доколко ние сме в състояние да контролираме финансовите потоци и то още от отпускането на средствата до момента на освояването им в съответните страни и да носим от началото до края отговорност надлежното освояване на средствата. Резултатите трябва да бъдат така представени, че страните реципиенти да поемат съответната отговорност. Това са въпроси от ключов характер. Двете институции трябва да могат да вземат становище. Първо, Сметната палата естествено, защото тя контролира отпускането на средствата и е добре е, Сметната палата да вземе становище, защото тя е, извършва всъщност оценка на риск. Моля за Извинение, аз съм а, демократичен председател, обаче имайте предвид, че има и други а, желаящи за изказвания. Ще се поставят и въпроси, така че ви помоля да, а, приключвате, да приключите, защото няма да има време за останалите. Съжалявам много. Но в този доклад има много информация, аз се опитвам да я представя възможно най-кратко. Има важни а, точки, които трябва да се споменат. Използване на средствата, когато се предоставят помощи за развитие в взаимодействие с други международни организации, също да се окаже какви са рисковите и какви подобрения трябва да се внесат в кой период. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на комисаря Дегухт. Uh, Благодаря, господин председател. Този въпрос за това как да работим с финансовите организации, институции е нещо, което се поставя всяка година. Така, видях от документите. Не е много лесно да се намери решение за това но комисията постоянно се опитва да повиши прозрачността на финансовите организации. Обаче една от международните организации отбеляза, че степента на прозрачност за третите страни, а ние сме точно трета страна, има своята политическа цена и има определено нежелание в структурите на тази международна финансова организация да има прекомерно много, според тях, прозрачност. Бих искал да ви запозная с това какво се опитваме да правим сега. Трябва да осъзнаем, че средствата насочени през ООН бързо се увеличаваха през периода 2003-2006. През последните години много се засиляха мерките по контрол, за да се гарантира ефективното разходване на средствата и също така подобрихме координацията между служителите на комисията и на ООН. За това постигнахме по-голяма гаранция за ефективното разходване на средствата на Европейския съюз придаваме голямо значение на редовните контакти с международните организации, включително и финансовите институции. Съгласихме се с ОНЕ, че трябва да издадем съвместни насоки за финансово управление, за да се гарантира осъществимостта на финансираните проекти по-специално. Преди да насочим средства, чрез която е да било международна организация, ние проверяваме техните мерки за финансов контрол при обществените поръчки, вътрешния контрол и външния одит. Също така и завършваме проверки на място. Например, през април тази година ние се съгласихме върху формулировката на заданието, което се възлага върху тези мисии за проверка. Ние работим с ОНЕ по наблюдение и отчетност за дейностите. Ние проверяваме не само резултатите, но и економическата ефективност и проверяваме какво е било направено и срещу колко пари. Също така ние имаме доверителни фондове. Например, има такъв фонд за Афганистан, той има и отделен вебсайт. Например, в Афганистан – и в Ирак. Ние работим чрез доверителни фондове. Това е така, защото ние не можем пряко да управляваме подобни фондове, предвид много сложните политически военни условия в тези страни. Така че този факт смятам, че също трябва да се отчете. Господин Либерацки попита дали това подобряване ще продължи той ни поздрави за това, че имахме 40% подобрение миналата година и попита дали това ще бъде така следващата година. Не мисля, че е така, защото обикновено първите подобрения най-лесно е се правят. Така че не можем да очакваме реалистично, че ще можем да постигнем по-нататъчни големи проценти. Също така получих въпрос за съвместното наблюдение и контрол. Госпожа Аяла зададе много интересен въпрос. Мисля, той беше за механизма за вземане на решения, който ще бъде преобладаващ в бъдеще. Все още този механизъм се обсъжда. И моят извод е, че има твърде различни мнения – за това ще ви дам моето лично мнение възоснова на четирите или пете месеца на опит. Но разбира се също така и възоснова на предишния ми опит. В момента имаме едно вертикално разделение в сектора на помощта. Имаме страни от АКТБ, Комисарят за развитието отговаря за помощ за развитието и за хуманитарната помощ, но също така и за вземането на политически решения и предприемането на политически действия. Госпожа Бенита Фереро Валнер отговаря за останалата част от света. Но останалата част от света е по-малка най-голямата част в света са страните от АКТБ. Затова имаме нещо като вертикално разделение. Аз смятам, че със създаването на Европейската служба за външна дейност трябва да имаме едно хоризонтално разделение. Разбира се, това ще отнеме време. Когато видите просто на рисунка, че се преминава от, хоризонтално, от вертикално към хоризонтално разделяне, ще видите, че ъгъл е 90 градуса. Е, разбира се, необходимо е да се отчитат и политическите елементи. Въпросът е, дали наистина ще се въведе такова хоризонтално разделяне? Аз мятам, че Документите за стратегия спрямо страната трябва да бъдат отговорност и на Европейската служба за външна дейност, но също така в тях трябва да участват службите на Европейската комисия, които отговарят за помощта за развитието. Що се отнася до програмирането и изпълнението, смятам, че е жизненно важно това да остане в компетенциите на Европейската комисия и нейните служби. И имам предвид не само краткосрочното програмиране, но и дългосрочното програмиране въз основа на документа за стратегията за конкретната страна. Това е моето лично мнение. На практика смятам, че особено в началото на място ще остава разликата между страните от АКТБ и останалата част от света, но мисля, че трябва да имаме много ясна представа за тази разлика. Поне моят кратък опит посочва това. Що се отнася до помощта за бюджета, вие правилно споменахте, госпожо Аяла, че ситуацията може да се промени в дадена страна между момента на вземането на решението и реалното предоставяне на средства – да, наистина, нещата се променят много бързо и не винаги промените са към по-добро. Понякога ситуацията се осложнява. Честно казано, традиционно не съм бил привърженик на помощта за бюджета, но Видях, че Европейската комисия често няма особен избор в това отношение, защото около 30% от бюджетната помощ отива за проекти, които са трудно управляеми. А това е на 140 50 хиляди. Имаме много режийни разходи, така че ние трябва да предоставим помощ за бюджета. Обаче също така трябва да възлагаме повече отговорност върху развиващите се страни. И ако те не могат да поемат тази отговорност, ако те не могат да изпълнят своите ангажименти, аз мисля, че ние трябва да сме достатъчно смели да вземем политическо решение и да кажем, че ние ще спрем тази помощ и ще обясним на народа на тази страна защо помощта е била спряна. Така че трябва да има по-ясно осъзнаване, че ние поемаме нашата отговорност и понякога вземаме решение, че помощта не може да бъде продължена от наша страна. За категоризирането на развиващите се страни смятам, че това е много сложно по няколко причини. Първо, от политическа гледна точка това е много деликатно – ако започнем да категоризираме страните, с които работим, това ще бъде политически твърде деликатно. Освен това, както вие правилно посочихте, ситуацията се промени и тя може да се промени много бързо. За това трябва да се извършва преглед за всяка страна всяка година. И лично аз не бих подкрепил подобна практика, защото някой трябва да поеме политическата отговорност за нещо, за което не може да даде точна преценка. Благодаря ви. Благодаря. Бих искал всички да се придържате към регламента за изказване. А, когато дойдох в Европейския парламент, се научих. Да, благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратък. Има много желаящи, времето е ограничено. Искам да благодаря на Сметната палата и на комисията, както и на неговите служби. Както виждаме, обхвата на въпросите е доста широк. Въпросите бяха както от общ характер, така и Европейския фонд за развитие. Мисля, че отговорите бяха изключително добри. Госпожа Аяла Сендер е напълно права. Ситуацията е ясна. Карл Дегухт е встъпил в дължност преди 4 месеца и въпреки това той трябва да дава отчет за направеното. Оценявам факта, че той е тук в политическо качество. Освобождаването от отговорност е не само счетоводна операция, а и политическа дейност. Като имаме предвид факта, че той е на този пост от 4 месеца, можем да си направим заключения, особено що се отнася до бъдещи процедури по, по освобождаване. Много беше интересно това, което чухме за подобряването на нещата. Някои от основните думи са по-малки проекти, по-добра координация между това, което правят държавите членки и комисията. Не казахте кой знае колко за това как ще се организират тези неща, така че ще помоля Карл Дехухт да поясни и да уточни. Той отговори на въпроса на госпожа Яла Сендер за бюджетната подкрепа. Мисля, че малко се измъквахте от въпроса. Моят въпрос, въпрос е как се организират нещата, как се организира контрола и проверката. Разбира се, условията могат да се променят, но вие казвате ли, чакайте малко, ситуацията се, политическата ситуация се влуши, трябва да направим нещо. Само, че как се осъществяват проверките и контролните мерки? Последното, което искам да кажа. А, за, имаше един доклад за недържавните а, фактори и субекти. Как виждате взаимоотношенията между подкрепата и недържавните субекти и ролята на ООН. Чухме отговор на този въпрос, но мисля, че ще трябва да го включим в освобождаването от отговорност за до година. Доколкото разбирам, Сметната палата ще представи специален доклад за ООН и съм убеден, че ще се занимавам с това до година. Благодаря ви, казва председателят. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо, във връзка с сътрудничеството с държавите членки, ние установяваме, че комисията има а, доста а, партньори а, извън а, държавите членки на Европейския съюз и, а, дос, и работи в сътрудничество с доста сектори. Просто а, се работи в много сектори, които трябва да бъдат обединени помежду си. Смятам, че комисията трябва да се опита с. А, да работи съвместно с ограничен брой страни донори, страни членки на Европейския съюз и да се концентрира върху някои страни реципиенти, и то само в определени сектори. Нещо като пилотни проекти трябва да се правят. Аз мисля, че от тук могат да се научат много неща за начина на процедиране. Някои държави членки, за съжаление обаче е, ораторът не говори в микрофон. Микрофонът му е изключен а, след 4 месеца служба не мога да отговарям и за микрофоните. Мисля, че ние трябва да изчакаме. Не, но всъщност не можем да изчакаме споразумение между 27 държави членки. Това е губене на време. До година ще трябва да започнем работа по тези сериозни пилотни проекти. Що се отнася до бюджетната подкрепа? Как се правят проверки тук? Мисля, че много зависи от нашите делегации, с вашите служби на място. Това, което ме порази в предишното ми качество, е, големият, е, е голямото количество знание на хората, които работят на място. Не говорим само за общи познания. Знаят къде са слабите места в една организация. И ако погледнете една организация от разстояние, може да се окаже, че вътре има една спойка, едно единство, само че когато се вгледаш по-внимателно, нещата започват да се разпадат. И мисля, че ние трябва да имаме предвид това, трябва да, се, да видим къде са слабите места и също така да положим усилия за институционалното изграждане и одитните функции, които ще са необходими за тази цел. Мисля, че ние ще трябва да работим на най-низкото възможно ниво по отношение на бюджетната подкрепа. Разбира се, всичко зависи от структурата на страната и желанието на националното правителство. Ако обаче може да се работи на регионално ниво, на местно ниво, максимално близо до гражданите, ми това е всъщност приложение на принципа на субсидиарност, що се отнася до недържавните субекти. Комисията работи по този въпрос. Той е доста сложен, но е много необходимо да се работи от една страна с държавата, от друга страна с недържавни субекти, неправителствени организации, например – един много важен политически аспект в държавите членки. Много хора разчитат на това, което казват неправителствените организации. Ние се стараем да отчитаме тяхното становище и, и факта, че в тях се вслушват. Мисля, че неправителствените организации играят по-голяма роля в някои страни, отколкото в други. Знаем, че те работят в много трудни условия, често в провалени държави, които не могат да осигурят дори минимални услуги в областта на здравопазването без неправителствените организации. Необходимо е да се води политически диалог с тях. Аз нямам нищо против малките неправителствени организации, но ако искаме да постигнем резултати, трябва да работим и с по-големите, защото с тях може да се води структурен диалог и можем да окажем влияние върху съдържанието на програмата им. Ние получаваме няколко хиляди проекти, много от тях се възлагат на големи неправителствени организации, чиято мисия е много целенасочена. Това означава, че те могат да постигнат добри резултати. Благодаря. Още четирима души са се записали. В 10 и 15 ще прекъсна дебата, тъй като няма да успеем да приключим всички точки от дневния ред. Госпожа Греслер. Благодаря, господин председател. Опитвам се да бъда част от решението. Господин комисар, опитвам се да ви повярвам а, за това. А, което посочихте за помощите от бюджетни средства. През 2008 година и 2009 година комисията от какви бюджетни помощи се отказала. В тази връзка искам да посоча Кения. Кения два дни или три дни преди парламентарните избори получи 40 милиона евро или долари в бюджета си и това е признак на факта, че комисията не следи особено какво става в тази страна. Това беше първия въпрос, всъщност какви бюджетни помощи са прекратени? И втория въпрос е как изключвате случаи като Кения? Третият въпрос е малко по-специфичен, свързан е с организацията на помощта за развитие. Там има много играчи, много генерални дирекции. И Сега след договора от Лисабон, може би ще стане по-лошо от наша гледна точка, защото за нас няма да бъде напълно ясно кой за какво отговаря. За това аз имам няколко молби към бъдещата организация на работа молбата. Първата молба е, е ресорът е, помощ за развитие, който остава при комисията, очакваме в случая персоналът е, в делегациите да бъде персонал на ЕТКО, т.е. хора, които отговарят за разходване на средства от комисията. Разбира се, е, такова очакване имаме и за инструмента за стабилност. Искам да посоча една статистика, която получих от е, комисията бюджет е, и тази статистика се отнася до делегациите. В делегациите имат, има доста голямо нарастване на персонал. Там има около 36 хиляди заети в тези делегации. Това са също хора, които работят на място, т.е. местен персонал. И аз искам да попитам колко от делегациите се занимават с помощ за развитие. Искам един списък да получа колко от тези хора в делегациите са заети с помощ за развитие. Един подобен списък е полезен за нас. Е, генерална дирекция ЕДКО, Генерална дирекция развитие, колко от тях се занимават с е, помощ за развитие, т.е. имат е, такива задачи. Виждате, че аз просто искам да науча кои компетенции ще останат при комисията и кои ще бъдат прехвърлени в дипломатическата служба. Вие като комисар, разбира се, ще сте помолен от мен да дадете възможност на хората, които са компетентни да а, изкажат своето мнение, т.е. да а, действат в тази насока, защото иначе ще имаме конфликти по отношение на правомощията на компетенциите. Сега, по отношение на ООН, там направихме едно чудесно посещение с, и видяхме, че в Косово ООН не винаги добре управлява нашите пари. ООН е, всъщност представлява част от проблема в Косово, а не част от решението. Как вие ще вземете решение по отношение на управлението на нашите средства от ООН и дали не е по-добре ние да ги управляваме? И освен това, аз искам да знам колко, какъв е обемът на средствата, управлявани от ООН през миналата година и желая тази информация да ми бъде предоставена писмено. Благодаря. Благодаря. Въпросите са много подробни и ако вие не можете да отговорите устно на всички въпроси, ние бихме приели писмената форма, т.е. писмени отговори на поставените днес въпроси. Благодаря, господин председател. Вие попитахте, госпожо Кресле, как се изразходва помощта за бюджета. В момента нямам конкретни данни с себе си. Извинете, става дума замразяване. Доколкото знам, в Мадаскар през 2008 година беше замразена тази помощ за бюджет и това е единствения случай. Също така имаше и замразяване през 2009 година, но в момента ние говорим за освобождаване от отговорност за 2008 година. Имаше страни, които бяха засегнати много силно от финансовата криза и това създаде проблеми. И това създаде затруднения при извършване на изплащанията, но това не се отрази върху предоставянето на помощ за бюджета. Единственият случай е Мадагаскар, където имаше военен преврат. Също така, вие питахте за Кения. След изворите, предоставянето на 40 милиона евро беше извършено. Разбира се, това беше част от процеса. Парите бяха налични преди изборите и средствата бяха предоставени два дни след изборите, 27 декември, ако не се лъжа, беше точната дата. И разбира се, това беше свързано и с това, че службите в Европейската комисия също искаше да извърши това разплащане преди края на годината. В случая с Кения никой не очакваше, че веднага след изборите ще изникна тези ужасяващи конфликти между различните етнически общности, Кения винаги се разглежда разглеждала като една от най-стабилните страни в Африка. И това, което се случи, ни напомня за политическата нестабилност в Африка, но наистина тези събития ни сполетяха като ураган и беше ни много трудно да кажем и чакайте, защото може би след изборите ще има безредици. Разбира се, никой не очакваше това. Сега, що се отнася до Лисабонския договор? Госпожа Аяла зададе въпрос. Колко служители работят по развитието в делегациите на Европейската комисия в цял свят. 2300 uh, е отговор, но нека да не забравяме, че също така има много служители от самите страни. Аз мятам, че това е много добре, че има хора. 2300 е общата бройка. Сега за Косово. Не знам за конкретния доклад. Аз съм бил един-два пъти там. Според мен това е най-лесното място, където могат да се осъществят програми, защото, например, в Афганистан имаме много по-интересни резултати и мисля, че трябва да се въздържам от критични бележки, защото хората работят в много трудни ситуации и също така трябва да отчитаме, че в конфликтните зони винаги нещата са доста относителни. Благодаря, господин Деланш. Госпожа Деланш, благодаря. Господин председател, като холандка аз искам да поздравя холандеца за новия му портфел и да му пожелая всичко хубаво. Сега да се върна към, нов, към сегашния му портфел и въпроса за хуманитарната помощ. Тя трябва да бъде ефективна, прозрачна и по-добре управлявана. Мисля, че това казахте в увода си, когато говорите за ефективност на помощта. Според мен това означава, че комисията и държавите членки трябва да се, да, да, се, се подпомагат взаимно, като имаме предвид, че средствата за помощ за развитие са ограничени. В... Що се отнася до помощта за бюджет? Ако искаме е, да постигнем ефективност, как е възможно държавите членки да спират общата бюджетна подкрепа, просто защото се повдигат въпроси за функционирането на система? на системата. А комисията след това осъществява плащането независимо от, обсъд, от дискусиите по общата идея през ноември 2008 година, когато беше нарушено ембаргото за продажба на оръжие за Конго, ние казахме, че ще сложим край на подкрепата за бюджета. Но след това господин Мишел, съжалявам, че ви държат отговорен за нещо, което вашия предшественик е направил, бех, беше казано, че ще се промени решението и ще се осигурят 305 милиона. Същото въжи и за Танзания. Комисията междувременно каза първия транш е платен, така че можем да направим нещо за останалата част. Но трябва да се вземе това предвид, за да, се, да видим дали следващият етап на плащането е направено. Искам да помоля комисария да ни каже каква е ситуацията днес. И това е основният въпрос, как ще прилага комисията принципите за съгласуваност в политиката. Е, можете да кажете, моя наследник ще го направи, но мисля, че имате достатъчен политически опит, за да дадете съвет на своя наследник. Не, не съм... А, сега трябва да тръгна. Не, че съм невъзпитана, просто ме чакат журналисти навън. А, благодаря. Благодаря ви за поздравленията. Не ми се случва често да чувам такива думи от а, холандци, така че ми стана много приятно. Да. Как стоят нещата с сътрудничество между комисията и държавите членки? Много интересен въпрос. Що се отнася до правомощията на комисията, ако държавите членки вземат различно решение. Що се отнася до международната репутация на Европейския съюз, ами това не е хубаво. Репутацията ни страда, когато между нас има разногласия. Разбира се, има обяснения. Искаме да поддържаме своята независимост, но представата, която се създава за нас, не е много добра. Сега да кажа няколко думи. Мисля, че трябва да има организирана форма на консултации между държавите членки които работят в дадена страна. Комисията след това трябва да даде възможност на всички да поемат своята отговорност. Смятам обаче, че е необходимо да се проведе консултация. За пример можем да вземем Руанда, Танзания, Никарагуа, където транш от 10 милиона беше освободен от комисията – и страните от Европейския съюз взеха различно решение. Отговорът е да се организират консултации. Второ, Европейската комисия трябва да прави разграничение между диалога по политическа линия и политическия диалог. Политическият диалог в споразумението Котону не бива да се смесва с диалога по конкретна политическа линия, т.е. дискусиите по член 8 да се смесват с дискусии по ефективността на бюджетната подкрепа. Ясно е, че бюджетния контрол а, не бива да се намесват в политическия диалог. С моето мнение, че в Руанда ставаше дума за политически диалог и ситуацията в източно Конго може да се обсъжда дълго време. Мисля, че въпросът за съдействието е много важен трябва да изразяваме единна гледна точка пред света, в противен случай вредим сами на себе си, което не е нашата цел. Благодаря. Свършени времето за дебата. Двамата останали колеги, моля задайте си въпросите. Комисията ще ви отговори в писмен вид. Госпожа Омар, уважаеми колеги, благодаря ви най-сърдечно, че въпреки напредналото време предвиждате време за въпроси. Като първи въпрос искам да поставя следния въпрос във връзка с ООН е въпроса. Дали има смисъл да се продължи сътрудничеството на тази основа, след като 5% от административния бюджет на ООН се поема от Европейския съюз, т.е. от нашите средства. И едновременно наблюдаваме и едно такова поведение на отказ така че отказ от една сериозна координация при изпълнението на проектите. И също така по въпросите на отчетността трябва да се спазват минималните стандарти, които би следвало да се очакват от една подобна организация като ООН. Второ, искам да се присъединя към загрижеността на моята колега Гресле, че при новата организация на съответните сектори, която ще настъпи, ще трябва да ще настъпи може би непрозрачност, която ще отразим в следващия доклад и за това моята молба и въпрос е доколко Европейският парламент може да прояви готовност за доколко Европейският парламент ще бъде информиран за това ново разпределение на ресорите. И сега, що се отнася до доверителните фондове, там е, има добър опит при осъществяването на проектите и е, мисля, че е, може би ще има смисъл да се работи повече с такива партньори, след като с тях вече са осъществени успешни проекти. И последен въпрос. Изглежда е голям проблем че е, централните служби на EuropeAid е, имат там имам голямо текучество на персонала. На всеки три години персоналът е, се сменя. За една година е, човек навлиза в работата, една година работи и третата година вече се занимава, урежда своето заминаване. И в четвъртата година вече има нов е, колега. Това текучество не би ли могло да приключи с структурни средства, да се устрани, за да могат успешно да се довеждат проектите до своя край? Благодаря, господин председател. Господин комисар, като парламентарист искам да повторя това, което казах. Задължително Европейския съюз да поясни своите структури. Вие е, направихте демонстрация за разликата между хоризонталното и вертикалното. Трима комисари се занимават с това. Генерални директори Европейски фонд – в нашия бю... поискахме а, политически дебат. Неразбираемо е кой какво прави, кой от какво разбира. Им остава едно общо усещане, може би не на ниво гражданите, че всички тези международни дейности са зле контролирани и координирани. Има страни, в които корупцията е национален спор. Съжалявам, господин председател, че в страните АСП ние сме заложили изискване в делегациите да участват хора, които се занимават с външна търговия. Аз имам едно предложение. Европейската комисия трябва да остане изпълнителен орган и вие сте прав, но тогава, когато влезе в сила Евро... Лисабонският договор, направете коалиция с парламента. Ние обичаме комисарите, това не винаги става ясно на срещите. Обичаме ги, защото ние ги утвърждаваме, макар че не ги избираме. Ние работим с вас и имаме възможност а, за, за процедури, а, кои, да, за влияние върху тях. Направете коалиция с нас. Не разчитайте на държавните правителствени ръководители. господин Ван, Ван Ромпой, например, прояви такова отношение. Направете коалиция с нас, за да има повече съгласуваност на действията. Благодаря. Съгласен съм с вас, че парламентът е суверенен. Свършени ни времето. Искам да кажа, че комисията може да ни изпрати отговори в писмен вид. Благодаря ви. Сега преминаваме към седна точка от дневния ред, което е годишния отчет на надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите. Давам думата на Питър Стромбърг. Ehm, Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате думата. Commissione, un po' di silenzio per favore. Prego, prego Presidente. Заповядайте. Благодаря ви. La Commissione è andata via. Prego. Господин комисар вече напусна залата, може да продължите. Благодаря ви много, господин председател. Да, просто изчаквах. Малко да понамалея традицията тук. От името на надзорния комитет бихме искали да благодарим на вашата комисия за това, че ни поканихте тук. Може би е добре да започна с представенето на членовете на комисията в дясно от мен е доктор Калман Йорие. Той беше главен прокурор на Унгария, сега е главен съветник на Министерството на правосъдието. До него е Розалин Райт, която е първият председател на нашия комитет. Тя беше първият председател, когато ние започнахме преди 5 години. Тя беше ръководител на службата за разследване на сериозни измами. Имаме сред нас Имаме също така два члена на нашия комитет, които за съжаление не могат да присъстват. Това е господин Депутято, който е бивш депутат в Европейския парламент и мисля си, че във вашата комисия добре познават тази дама, защото тя беше председател на вашата комисия, господин Лопес, който също така не може да присъства. Той също така е бил председател на парламентарна комисия и приключи работата си пред няколко седмици. И в момента той е генерален прокурор в Испания. Аз току-що започнах работа. Преди това съм бил ръководител на държавния орган в Швеция, който отговаря за одитите на частни фирми и се казвам Петър Стръмберг. И така, съвсем отскоро започнах работа, както вече казах, и в този комитет доста си разменихме ролите и поехме нови роли – Нещата при нас не са както в другите институции. Ние не преминаваме от шведско председателство към испанско председателство, а в нашия комитет стана обратното. От председател испанец преминахме към председател швед. Ние работим по начин, по който ние средоточаваме само върху някои основни моменти в съответствие с нашите задачи и мандат. Това което искаме да постигнем също. Бих искал да ви разкажа как работихме следващата година и как работим, що се отнася до разследващата дейност на ОЛАВ. И е, разбира се, всички с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси и бележки с удоволствие ще участваме в дискусията. Най-важната дейност на комитета е да извършва редовен контрол на разследващата дейност на ОЛАФ и по този начин да укрепва независимостта на ОЛАФ. Това е записано и в нашия устав. Мисля, че ОЛАФ като организация, както вие всички знаете, има задължение да се учите пред нас като надзорен документ. Ние получаваме документи, информация. Олаф е длъжен редовно да ни се отчита, да се пред нас и да докладва как вървят различните разследвания, какви са резултатите. Ако едно разследване е, приключване, не е приключило в рамките на 9 месеца, те трябва също да ни се отчитат за това и да обосноват защо се е получило това забавяне над 9 месеца. Също така Олаф трябва да ни докладва дали служба, институция или каквато и била част от структурата на Европейския съюз не предприема мерки, препоръчани от ОЛАФ. И освен това, ОЛАФ трябва да се отчита пред нас, когато разследването е предадено на съдебните органи в държавата членка. Освен това, ние също така по наша инициатива разглеждаме различни сфери на дейността на ОЛАФ, различните проучвания, изследвания на ОЛАФ и да предаваме информацията на различните институции на Европейския съюз. Това се отнася и до принципа Деминимис, за който ще говори моята колега. Също така това въжи за случаите, когато разследванията не са приключили с някакви категорични изводи. Имаме редица проекти, по които работим в момента и ще продължим да издаваме доклади и тези доклади ще станат част от годишния доклад следващата година. Както казах, издаваме годишни отчети за нашата дейност. След малко ще се спра на това и вашата комисия трябва да се произнесе по предлагания бюджет на ОЛАФ. Задава се въпроса, по какъв начин ние надзорният комитет можем да изпълняваме нашите задачи? По какъв начин ние разглеждаме най-важните за нас аспекти при изпълнението на задачите ни? Най-важната ни задача, и това проистича от регламента и от нашия устава, е да гарантираме това, че Олаф работи по добре планиран, ефективен начин, без неоправдани забавения. Е, разбира се, Олаф определя приоритетите в своята дейност, в зависимост от това какво е важно за Европейския съюз. За да можем да изпълняваме своята надзорна функция, трябва да гарантираме това, че Олаф има стратегия, която е добре обмислена и която правилно се прилага. Трябва да гарантираме това, че Олаф работи по своите задачи с методи, които са добре утвърдени. Това също е част от нашата задача. Също така ние смятаме, че наша задача е да проследяваме това, какво прави Олаф и да гарантираме това, че разследванията се извършат по обективен и ефективен начин. Също така трябва да поддържаме тесни и редовни контакти с ръководството на ОЛАФ, различните отдели, звена и експерти в ОЛАФ, за да гарантираме това, че имаме постоянно обмен на информация с тях и че ние знаем за това как протичат разследванията. По този начин ние получаваме представа за това дали разследващата дейност се извършва без никакво неправомерно влияние върху дейността на Олаф от други среди. По този начин изпълняваме нашата задача да извършваме надзор върху независимостта на Олаф при извършване на разследващата му дейност. Това е основната ни задача и тя ни е възложена от трите европейски институции. за да можем да изпълняваме тази задача, ние трябва да имаме достъп до материали, информация от ОЛАФ, до базите данни, компютърните системи, достъп до всички служители на ОЛАФ. На нас ни трябва също така и секретарят с достатъчно служители, и трябва да потвърдя, че ние наистина имаме достъп до поисканата от нас информация, имаме достъп до необходимите за нас документи. Искам да подчертая също така, че служителят на ОЛАФ на всяко ниво винаги с готовност разговарят с нас. Никога не ни се е налагало да оказваме някакъв натиск, така че определено имаме много добро сътрудничество с ОЛАФ и контактите между нашия комитет и Олаф са много добри. Обаче впечатлението ни е, че Олаф като цяло се вслушва. Разбира се, понякога имаме разногласия, им, понякога сме на различни мнения, обаче ние продължаваме да обсъждаме тези въпроси, но като цяло Олаф много положително се отнася към това, което ние казваме. Както казах, Издаваме отчет за дейността. Този отчет е от юни 2008 година до май 2009. Това е нашия трети отчет, годишен отчет. Ние се отчитаме също така и за това какви срещи и заседания сме провели, кои са присъствали и затова няма да говоря за това. В доклада също така говорим за нашата задача да укрепваме независимостта на ОЛАВ ние сме абсолютно ясно кои могат да бъдат заплахите за независимостта на разследващата дейност на ОЛАФ. Най-важната ни функция, както вече казах, е да гарантираме това, че ОЛАФ извършва по надлежен начин своите разследвания. И по този начин ние можем да се произнесем за това дали и доколко са независими дейностите на ОЛАФ и голяма част на нашия доклад е посветена точно на гарантирането на тази независимост, нещо, което се основава върху нашите искания към ОЛАФ за предоставяне на информация и документи. Това е в допълнение към докладите, които ОЛАФ е длъжен да ни представя. Също така, ние много сериозно се отнасяме и към докладите за пресрочване на 9 месеца при извършване на разследване. В продължение на годината ни се произнесохме по тези процедури, свързани с забавяне на приключване разследването над 9 месеца. Ние сме проучили 80% от тези забавени случаи и сме проучили причините. Ние проверяваме доколко основанията за забавянето са основ... са основателни. В половината случаи ние установихме, че наистина има сериозни причини за забавяне на разследването, но в други 50% това не е така. Разбира се, има основания, които са абсолютно а, признати от нас. Това е свързано с необходимостта от ресурси, от това, че ако се приключи по-бързо разследване, то може да доведе до погрешни изводи. Но когато става дума за забавяния или за блокиране на разследването, ние винаги проучваме дали не е имало неправомерно влияние упражнено върху служителите на ОЛАВ. Ние наистина се стремим да установим каква е истинската причина за това делата да не са приключени в 9-месечен срок. Обаче няма нищо, което да ни насочва към мисълта, че забавянето в приключването на делата се дължи на неправомерно влияние. Има други фактори, например фактор ефективност. Така че ние получаваме доклади от ОЛАФ, ние обменяме информация с тях. Мисля, че имаме твърде малко време, но мисля, че съм се спрял в моето изказване върху основните ни дейности и, разбира се, Отчетността е една от най-важните ни задачи. Искам да подчертая, че ние имаме мнение и изказвам нашето мнение по ръководството за ден на ОЛАФ. Ние провеждаме редовно дискусии с ръководството на ОЛАФ. Ръководството за разследващата дейност е нещо, което разбира се винаги подлежи на подобрение. Всяко едно нещо, разбира се, подлежи на подобрение. Също така формулирахме редица препоръки и те се съдържат в края на нашия отчет за дейността. Знам, че госпожа Райт и господин Йорги ще спрат на това и ако вие, господин председател, съгласите, ще дам думата на госпожа Райт, която ще направи преглед на някои други аспекти от нашата дейност. Благодаря ви. Господин председател, госпожи и господа депутати, радвам се, че имам възможност да говоря пред вас. Ще се занимая с два въпроса. Аз бях докладчик по два въпроса, включен в годишния доклад. Първо, правото де минимис и начинът по който ОЛАВ го спазва. Второ, стратегическо планиране на разследванията. Що се отнася до де минимис, ОЛАВ следва политика на нула толерантност към финансовата измама и наредност, така трябва и да бъде. Фактът, че има политика на нулева толерантност, не означава, че ОЛАФ трябва да се занимава с абсолютно всеки случай, ако има други органи и други органи... агенции, които могат да разглеждат този случай в областта на вътрешните разследвания. И ДОК е служба, която може да работи по случаи, които не са толкова сериозни и са под прага на ОЛАФ. В своите процедури ОЛАФ е възприел критерия сериозност когато решава с кои, критери... с кои случаи да се занимава. Така че, но сериозността никъде не е дефинирана, така че е въпрос на преценка дали даден случай е сериозен или не. Разгледали сме 45 случая за периода, обхванат в доклада. Това са все приключени случаи. Целта е да видим как се прилага дефиницията за сериозност. Нещата, както е, можете да си представите, нещата са различни, особено по вътрешни е, случаи. Олаф е представил своите препоръки и становища и получихме положителна реакция от Олаф, който се стреми да приложи нашите препоръки. Ние водим дискусии с господин Мание, който в момента ръководи Айдок. Много се радвам, че разговорите между господин Мание, генералния директор на ОЛАФ, бяха много конструктивни. Надявам се, че в бъдеще по-дребни случаи които са били разглеждани от ОЛАФ, сега могат да бъдат разгледани от ИДОК. Що се отнася до външните случаи, нещата са по-сложни. В много случаи няма външни органи и агенции, така че ако ОЛАФ не се захване с тях, никой няма да го направи. Така че проблемът с външните случаи е по-сложен. Ние проведахме дискусии с ръководители на ОДЕЙ в дирекции А и Б те имат предвид тези случаи. Много се радвам, че те се отнасят много конструктивно към нашите препоръки. Очевидно е, че ресурсите на ОЛАФ са много ограничени и те би трябвало да бъдат съсредоточени в най-сериозните случаи, случаите, в които обществения интерес е най-силен и в които средствата на Европейския съюз са най-застрашени ограничените ресурси не би трябвало да се насочват към случаи, в които, които могат да бъдат решавани от други органи. Това е а, правилото де минимис. друг въпрос е стратегическото планиране. Това е текущ процес. Все още не, нямаме разработено становище, но водя конструктивни дискусии с ръководителите на отдели в оперативни дирекции А и Б за това как планират случаите и как разполагат своите ресурси. Интересно, интересно е планирането на ОЛАФ е, чиято цел е да се оползотворят максимално ограничените ресурси. Силно впечатление ми прави планирането на много разследвания в оперативните дирекции на ОЛАФ. Както казах, е, работата не е приключила и се надявам през следващите месеци е, да съставя мнение, което да представя ОЛАФ, но държа да кажа, че го правя в съдействие с ръководителите на отдели. Те приветстват нашата помощ, така че Радвам се да кажа, че работим в тясно сътрудничество с тях. Надявам се, че до година ще мога да представя на вашата комисия много положителен резултат по този въпрос. Благодаря. С ваше позволение, господин председател, ще дам думата на някой Георги да каже няколко думи за прехвърлянето на случаи към национални органи. Господин председател, моята задача е да докладвам за случаи, при които наши случаи се прехвърлят за разследване на националните органи. И известно е, че Олаф не е а, съдебен орган, което означава, че не може да налага наказания на лица, извършили престъпления, обаче може да допринесе е, за това е, тези лица да получат наказание от е, компетентните национални органи. В отчетния период надзорният комитет извърши проверка по 36 случая, подадени от Олаф и след това ги препрати към националните компетентни органи. Подобни е, отчети е, редовно бяха представени на служители на ОЛАФ за правна консултация. Надзорният е, комитет подлага на първоначален анализ тези доклади и обсъжда а, фактите и обстоятелствата с представители на Олаф и а, също така а, обсъжда процесуално-правните въпроси, които а, проистичат от случая. Надзорният комитет обръща особено внимание на качеството на доклада и това се прави с цел разпознаване и идентифициране на случаи, които не могат да бъдат преследвани по-нататък от компетентните национални органи. Надзорния комитет, например, през, в миналото имаше доста случаи, при които давностните срокове представляваха проблем – в отчетния период имаше подобни случаи, в които давностните срокове не позволяваха а, случая да бъде приключен от компетентните национални органи. Освен това, надзорният комитет установява подобряване на качеството на информацията, съдържаща се в докладите, в частност на анализа на а, наказуемите деяния, за които се предполага, че са извършени, и а, също така а, случаите, в които а, тези, а, както казах, случаи се прехвърлят на националните органи. След а, като преписките бъдат предадени на националните съдебни органи. Ние също извършваме допълнителна проверка. Първоинстанционният съд е, скоро постанови решение, че в, че а, ако надзорният комитет не бъде уведомен а, за случаи, които се предават на националните съдебни органи, това е нарушение. Съдът, освен това, установява, че е, надзорният комитет е, е задължен е, да спазва основните права на засегнатите лица и преди да предаде случая националните органи, ние също трябва да бъдем консултирани. Освен това се спазват изискванията, проистичащи от регламент 1073, като се е, изказват е, някои съображения във връзка с е, последиците от нашите решения. Например, правно задължение на надзорния комитет е да не се намесва в текущите разследвания на Олаф. Е, също така е, е, ОЛАФ е а, е, организацията, а, е, която има единствени а, е, изключителни правомощия да препраща случаи на националните органи и ние нямаме право да а, се намесваме в тези а, правомощия. Що се отнася до а, секретарията, който а, работи към нашия надзорен комитет. Натоварването е голямо и също искам да посоча, че ние можем да внасяме възражения срещу решенията на първоинстанционния съд. Комисията там в случая не може да се внася възражение и също така ние разработваме нови практики за взаимодействие с ОЛАФ, спазване на основните права по време на разследването е всъщност едно постоянно задължение на надзорния комитет към момента, в който даден случай бъде представен на а, надзорния комитет, той проверява само с обратно действие дали са спазени основните права или не. Специфични становища на надзорния комитет към този момент няма да имат фактическа стойност. Олаф пет, пет дни преди да бъде препратен случая на националните юрисдикции, той трябва да бъде представен на Олаф и Олаф представя доклад, в който се излага как се, спазвани, как се спазени основните права и процесуалните гаранции в случаите, в които има съмнения, че са спазени основните права и процесуалните гаранции, ние, е, като надзорен комитет, имаме право е, да, на достъп до цялата преписка. В е, тази връзка ние имаме право да се запознаем с всички аспекти и жалби на засегнати лица във връзка с неспазване на основните им права и процесуални гаранции. И тук ние имаме предвид всички случаи, не само случаите, които се прехвърлят на националните е, съдебни органи. Е, това са всички случаи, е, при които е, има е, внесени жалби е, пред ОЛАВ за нарушени процесуални гаранции или основни права. Е, съдът на публичната служба скоро е, още веднъж подчерта необходимостта Олаф да а, спазва процесуалните права на а, засегнатите лица. И, така, а, съвсем накратко а, ви а, представих а, една от сферите на дейност на надзорния комитет и благодаря за вниманието. Много ви благодаря. Сега давам думата на докладчика. Заповядайте, госпожо Краслер.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 Благодаря на дамите и господата от надзорния комитет. Уважаеми колеги, стигнахме вече до един много интересен момент от нашия дневен ред. Имам предвид освобождаването от отговорност и сега всъщност се поставя въпроса какво се прави с борбата с измамите в Европейския съюз. Докладът на надзорния комитет ни показа, че има проблеми, че надзорния надзорния комитет е, работи в е, посока укрепване на конструкцията на европейско ниво. Разбира се, е, не е перфектно, но системата функционира и там, където има някои слабости, се намесват държавите членки. През последния отчетен период ние се занимахме много подробно с дейността на ОЛАФ. Има 11 работни документа в тази връзка, които бяха описани от надзорния надзорния комитет, така че някои от новите е, колеги, които искат е, да се запознаят с е, това, могат да направят това чрез страницата на Кокобу или да дойдат в моя офис. Но въпросът е какво се прави за борбата с измамите в Европейския съюз. Виждаме сега, че докладът е прият миналата година през ноември. От тогава няма абсолютно никакви действия, което означава, че комисията до сега нищо не е направила. Къде са проблемите? Проблемите е, са следните. Само 7% от случаите, които Олаф е, предава на съдебните системи на държавите членки, е, приключват с съдебно решение а по-голямата част от случаите които разглеждаме тук на ниво Олаф, просто смятам, че това е безсмислено упражнение, защото накрая се получава така, че престъпниците биват защитени. И аз мисля, че от февруари тази година има работен документ на Кокобо, в който се приканват държавите членки да се занимаят с тези случаи. Ние сме представили и статистически данни и от от тях е, е видно, че е, много малко са случаите приключили с е, оправдателна присъда, което означава, че Олаф е работил наистина по много важни случаи и то тежки случаи и случаи, които заслужават нашия интерес. Така че ние в случая трябва да си помислим кое е правилното място, където можем да се жалваме. Това е съветът. До сега съветът изобщо не е водил дебат по борбата с измамите. В доклада, който колегите позна... приеха с 95% мнозинство, в този доклад ние прикамваме съвета да взаимодейства с Олаф при борбата с измамите, за да стане борбата с измамите една от най-важните теми. Всички тези елементи е, просто потъват някъде и то до 93% и затова аз искам да посоча, че днешният дебат е, с надзорния комитет трябва да бъде повод за нас е, да е, м- а, насочваме отговорността там, където тя наистина съществува в държавите членки и към комисията. Комисията просто трябва да продължи да работи по тези доклади. Уважаеми колеги, начина по който Олаф ще действа при новата комисия. Примерно в сферата на митниците, където има чудесно взаимодействие, чудесно сътрудничество. И сега един комисар, който е симпатичен човек, който обаче е, трябва да е, е, приканва своите колеги към повече сътрудничество с ОЛАФ, просто такъв няма. Имаме заместник-председател. ОЛАФ беше създадена като служба преди 10 години под натиск на парламента. И ако ние сега не внимаваме и наистина се сбъднат плановете на председателя, т.е. извеждане на ОЛАФ от комисията и ОЛАФ да действа само когато комисията внесе молба пред ОЛАФ за това, то тогава можем да забравим забравим вътрешното разследване, можем да забравим разследването вътре в е, Европейския съюз и е, да забравим и сътрудничеството с държавите членки, защото ние като парламент няма да имаме вече средства за натиск. За това моля дамите и господата от надзорния комитет е, да изкажат становище по въпроса за извеждането на Олаф от Европейската комисия. Дали вие сте се занимавали с тази тема на вашите заседания? ако не, направете го, защото ние трябва да видим как по най-добър начин да решаваме проблемите. Аз е, мисля, че процедурата трае много дълго, 9 месеца и това е в е, 75% е, от случаите и може би това е свързано с липсата на готовност да се работи с държавите членки. Също така има отказ от е, сътрудничество с комисията. Все още съществува е, проблемът, е, че Олаф няма достъп до всички бази данни и е, трябва да събира събира тези данни, а това струва време. Естествено, тук трябва да е, се е, разгледат и проблемите, посочени от надзорния комитет. Е, две-три години е, от първоинстанционния съд, толкова трае е, процедурата и също така комисията би следвало да мине на въззивна инстанция. Европейските служители и останалата част от света така някак си се разглеждат нещата. В това решение, разбира се, служителите на Европейския съюз бяха третирани ни е по-благоприятно и аз, отколкото останалите граждани. Така че аз мога да кажа, след като сте избрани от останалата част на света като европейски служител, не би следвало е, вас да ви третират е, привилегировано. И е, не можем да обясним на избирателите как нормалните хора се третират по един начин, докато европейските служители имат много по-добър статут от тях. Аз виждам с задоволство, че се спазва независимостта на Олаф, че не е имало нито един случай, в който надзорния комитет е трябвало да се намеси. Виждам с загриженост, че Олаф, наръчникът на Олаф все още не е готов и аз е, искам да разбера докъде е стигнала работата по него, за да можем да приемам, че и тази задача е приключена. Проблемите, които е, посочи надзорния комитет, е, свързани с е, предаването на преписките на съдебните системи на държавите членки, това е въпрос, който надзорния комитет трябва да реши заедно с Олаф. Ние като парламент не можем да направим това, защото това не е наша задача. Трябва да се даде шанс на Олаф да изпълнява своите задачи, както и на надзорния комитет. Има така, аз не видях от, и от писмените документи някакви особени проблеми и аз мисля, че би следвало да имаме чувство за тези проблеми и да ги решим. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да се благодаря за този доклад. Той е много ясно структуриран и от него се вижда че е представена много, много информация, спазва се независимостта на Олаф и за това начина по който вие сътрудничите с Олаф и за нас е от голямо значение, но може би нещо, което не каза колегата Гресле, колкото по-независим е Олаф от комисията, толкова по-добре. Така че за мен е решаващ въпроса не дали Олаф е прикрепен към заместник комисара, а до каква степен Олаф е независим като орган. Аз се радвам, че до голяма степен вие изказвате похвала за дейността на Олаф. Ние поздравяваме при вас приветстваме дейността на Олаф е, е, защото все пак ние бяхме инициаторите за възникване на тази служба ОЛАФ. Сега някои проблеми. Първия проблем е свързан с е, изтичане на давностните срокове по конкретни случаи едва когато се задействат разследващите органи на държавите членки, е, тогава вече е, настъпва опасността от изтичане на давностните срокове и това, което посочи колегата Гресле, че само в 9% или 7% каза тя от случаите завършват постановяване на съдебно решение, това е просто ужасяващо. Това показва, че а, е, ние използваме Ола понякога като плацебо, а това не трябва да бъде така. За това е важно точно този 9-месечен срок, който е толкова важен във вашата работа, да не се превишава, а да се спазва. Аз чета във вашия доклад, че в почти 80% от случаите този 9-месечен срок на практика се превишава. Т.е. ако една процедура трае повече от 9 месеца, всъщност вие трябва да бъдете информирани. И моят въпрос е, винаги ли бивате информирани? В такива случаи, когато се превишава срока от доклада, е видно, че не. И е, това създава загриженост, защото това е началото на края, това е началото на момента, от който започват да текат давностните срокове и е, за това въпросът ми е какво можете да направите, е, за да се спазват тези е, 9-месечни срокове. Втория комплекс от въпроси – основните права. Това е една от вашите е, основни задачи. Да се спазват основните права на заподозрените лица по време на разследването. Проблема обаче, че че вие можете да правите това само с обратно действие. Господин Йорги много подробно поясни че е, трябва да се променят работните е, процедури, че трябва да се е, подава предварителна информация, дори и е, в е, случаите, когато надзорният комитет не може да действа, но поне трябва да бъде информиран, защото иначе няма как да се спазват е, работ... основните права. Като политици ние много често сме обвинявани точно за това и днес със средствата на интернет това е много лесно така че ние тук сме а, е, стъпили на един много тънък лед и за това задавам конкретния въпрос. Е, във всички случаи, в които се засягат основни права, в които има интервенция в основните права, намеса в основните права, информи... Е, бивате ли информирани? също така и за случаите, когато случаите се предават на националните съдебни органи. Благодаря. Благодаря ви. Господин Оди. Благодаря за този много интересен доклад. Много се радвам в дискусия да се прави разлика между грешка и измама. Не е, е значение, не е работа на сметната палата да търси измама, тъй като измамата не винаги е сума на грешки няма да намерим да, да открием измама чрез грешките. Много бях заинтересован от а, заключението за 7%. Дали разследванията се правят а, лошо, дали не дават резултат или има проблем с съдебните органи в държавите членки, е, което ме води до средствата за ОЛАВ. Вие казвате в доклада си, че не можете, че, че не може да имате допълнителен служител. Не защо? Ако ние преценим, че трябва допълнителни средства за ОЛАВ и сметната палата, първият въпрос, който аз давам на всеки комисар е, имате ли измами? Повечето от тях казват, не са много. Моето впечатление е, че има измами повече отколкото си представяме. Измамниците не правят грешки. С други думи, има проблем. Ако утре поискате допълнителни средства, дайте ни доказателства, обосновка и ние ще дадем политическа подкрепа. сега отбелязах, че в, генерал, в главни, в генерални въпроси общи в секретарията има 180 души, но от 500 души 180 правят разследвания, 180 секретарият и общи въпроси. Дали достатъчно средства са определени за разследванията? Може би трябва повече хора в, в разследванията и по-малко в кабинетите. Благодаря. Господин Зондърг. Един от основните изводи, който направи комисията, е, че има някакви е, м, така преки, е, доста субтилни заплахи за е, независимостта на Олаф. Това са директни и субтилни заплахи. заключение номер едно. И за това аз мога да си представя, че е редно да се, да, да се представят повече подробности точно в тази връзка, във връзка с това твърдение. В доклада се излага как се изразяват тези заплахи, обаче когато заплахата идва от Европейския съюз, от органи на Европейския съюз, то тогава по какъв начин следва да се отрази всичко това? Дали ще доведе до дисциплинарно производство или е, юри... правно производство? Е, имате ли някакви примери какво конкретно се прави, когато е, европейски институции изказват подобни заплахи спрямо дейността на ОЛАФ? Благодаря ви, господин Калфин. Съвсем накратко бих искал да съсредоча върху въпроса, който беше поставен няколко пъти. Това е продължителността на разследванията на Олаф. Каква е причината за това? Дали причината е това, което каза госпожа Гресле? Недостатъчно сътрудничество с националните съдебни органи или може би липса на административен капацитет, както господин Оди спомена. Каква според вас е причината за толкова голям брой случаи, които се разследват толкова дълго. Благодаря ви. Грация. Благодаря. Аз също бих искал да задам някои въпроси. Вече изоставам от графика, но ще помоля господин Штромберг да отговори накратко, но също така бихме искали да ви помолим да ни предоставите писмени отговори, тъй като някои от въпросите изискват повече информация. Мисля, че господин Оди правилно каза, че най-добрите измамници винаги спазват официалните изисквания и за това понякога грешката не е признак на измама мисля, че трябва да обмислим също така как да работим с вас в бъдеще. Може би нашата, нашата комисия може да каже какво в Олаф не работи добре и може би можем да чуем от вас повече информация по тези въпроси, свързани с дейността на Олаф. Господин Хаджимаркакис постави въпрос за реалната независимост на Олаф. Дали Олаф наистина е независим от Европейската комисия или ако има някакви проблеми, какво може да се направи, за да се подобри това? И разбира се, става дума не само за независимост от на ОЛАФ от Европейската комисия, но и от другите европейски институции, от държавите членки. Още един въпрос. Дали смятате, че има различия в отношението към ОЛАФ от страна на различните държави членки? Редица деликатни въпроси са свързани с нивото на сътрудничество, взаимоотношенията между ОЛАФ и националните съдебни органи, както и другите национални органи, но най-вече националните съдебни органи. И дали може нещо да се направи, за да се подобри ситуацията? Съгласен съм с казаното от госпожа Гресле, когато тя говореше за Европейската комисия. Смятам, че е много важно Европейската комисия да оказва определен натиск върху, държава, е, върху съвета, за да може държавите членки да гарантират надлежно ниво на сътрудничество с ОЛАФ, за да се постигнат реални резултати в борбата с измамата, особено като имаме предвид краткото време, за което също говорихме. Мисля си, че колегите зададоха много важни въпроси, Бих искал да ви помоля да отговорите накратко, защото вече изоставаме от графика и ще ви помоля да предоставите повече информация в писмен вид. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички членове на комисията, които зададоха въпрос или изказаха своите мнения за нас е много важно и възнаграждаващо да получаваме обратна връзка. Ще се постара да отговоря, да отговоря на някои от въпросите. Опасявам се, че няма да могат да бъдат много подробен, тъй като нямаме време. Нека да се спрем на екстернализацията на ОЛАФ, т.е. изваждането на ОЛАФ извън обсега на комисията, Европейската комисия. Това е нещо, което е съвсем ново като предложение, за това още не сме го обсъждали. Разбира се, ще следим много внимателно обсъждането на този въпрос. Ние в момента нямаме формирана позиция, претегляме плюсовете и минуси. Разбира се, надзорния комитет ще следи много внимателно какво става, тъй като това влияе върху нашата роля, ролята на Олаф, както и борбата срещу измамите в цялата общност. По някои от въпросите. Въпросът на достъпа на надзорния комитет до информация, документи, компютърни системите и нататък. До момента винаги сме получавали всичко, за което сме молили и очаквам, че и в бъдеще нещата ще бъдат по същия начин. Понякога наистина отнема малко време, да получим информацията. В крайна сметка винаги сме получавали информацията, която сме искали. Тук нямаме проблеми. Сега по въпроса за откритостта на информацията и дали винаги откриваме всички случаи, чието разследване отнема повече от 9 месеца. Ние сме сигурни, че е така. И ако случайно нещо не е така, това се дължи на административна грешка но ние винаги знаем и установяваме кои са случаите, които са отнели повече от 9 месеца. Също така, дали знаем за случаи, в които е имало възможно нарушаване на процедурните и основните права? Не. Не знаем за такива случаи като отчитаме и решението на първоинстанционния съд, виждаме, че има какво да се подобри, но Олаф има свои вътрешни структури, за да се справя с подобни проблеми. Така че всъщност основното тук е да бъдат обединени отделните аспекти в едно на този въпрос. Госпожа Гресле говореше за разследвания, които водят само до 7% съдебни решения, или т.е. само 7% от които водят до съдебни решения в държавите членки. Ми, ние не сме запознати с подобни статистически данни, но трябва да разгледаме начина по който се разглеждат делата, предадени от Олаф на националните съдебни органи – трябва да обърнем повече внимание на такива дела. Има много причини, по които разглеждането на даден случай се забавя на едно или друго ниво. Но има случаи, когато има заплаха от това, че ще изтъкат давностни срокове, ние започнахме по-рано да разглеждаме по какъв начин се а, провежда тези дела и вече имаме добри резултати благодарение на това. Що се отнася до рисковете за Олаф, конкретните рискове за Олаф? В нашето заключение номер едно в отчета казваме, че ние установяваме възможни източници на риск. Ние не определяме конкретни рискове, но ние определяме какви са рисковете за оказване на неправомерно влияние върху Олаф. В нашата работа ние трябва да сме наясно, че това може да се случи ние трябва да въведем методи за работи, които да гарантират това, че ние да видим признаците на неправомерно влияние. За това какво работи, какво не работи в Олаф. Въпросът на председателя. Това е една огромна област. Не бих могъл за толкова кратко време да отговоря, но повечето неща, според нас, в дейността на Олаф са добре. Няма е, една единствена гледна точка или една, един единствен подход от страна на държавите членки към Олаф. Ситуацията е различна в зависимост от държавата членка. и когато Олаф предава делата на националните съдебни органи, Олаф и националните съдебни органи се отнасят сериозно към това, поне това е нашето впечатление. Може би съм пропуснал нещо. Микрофонът на оратора е изключен. Надявам се, че не съм пропуснала и не съм забравила прекалено много, но ви моля за извинение, ако това се е случило. Благодаря ви. И... Ако бихте могли да ни изпратите някои от вашите отговори в писмена форма, ще ви бъдем много благодарни, защото това е много важно за нашата работа. Много ви благодаря за това, че дойдохте. Благодаря ви за информацията. И до скори срещи. Следваща точка от дневния ред. Искам да съобщя накратко на колегите за резултатите от заседанието на координаторите, което проведохме, което проведохме вчера. Първо, политическите групи да знаят за политическата инициатива за агенциите, след това за интегрирания подход към равенството на половете. Аз ще напиша писмо в тази връзка. Следващата точка беше по какъв начин да се отнасяме към сигналите, които получава нашата комисия най-вече сигналите, които съобщават за случаи, които могат да бъдат от интерес за Олаф и формулирахме критерии, според които можем да предаваме информация от нашата парламентарна комисия към ОЛАФ. Опирахме се върху процедурите от миналото. Също така групите казаха, че секретарията трябва да знае кои членове от комисията искат да посетят Гърция, Харватска, Унгария и Италия. Аз ще оглавя делегацията за Гърция. Това ще се състои през април. Нещо, с което се занимавахме вчера, беше каква трябва да бъде позицията на комисията спрямо влизането в сила на Лисабонския договор. Председателят и координаторите наблюдават определена тенденция към изтласкване към периферията на нашата комисия в резултат от този процес. Ние, разбира се, сме против това. Аз Поставих този въпрос в моя разговор с председателя Бузък. Също така поставих по-официално този въпрос на съвет на председателите на парламентарните комисии. Решихме, че ще изпратим писмо до председателя Бузък според което трябва да се ускори одобряването на финансовия регламент и Разбира се, трябва да се подчертава важната роля на Комисията по бюджетен контрол в светлината на Лисабонския договор. Лисабонския договор засилва законодателните функции на Европейския парламент и една от тези важни функции е проверка на бюджета и на финансовата отчетност. Така че ние имаме по-важна роля в светлината на Лисабонския договор и за това искаме това да се отчете както от парламента като цяло, така и от другите парламентарни комисии. Също така решихме, че трябва да информираме независимите депутати за решенията. Също така съгласувахме графика за изслушванията на комисарите и ще напише писмо до председателя Бузък, защото в нашата дейност, дейността на нашата комисия, ние ще работим съвместно с Комисията по економически парични въпроси, Комисията по вътрешен пазар и вчера на заседанието на координаторите решихме, че решението и трите комисии да бъдат определени като равнопоставени не е правилно, защото ние смятаме, че нашата комисия има приоритетна роля, що се отнася до изслушването на комисарите. Също така искам да кажа, че ние ще имаме изслушване на 26 и 27 януари, но може би ще има извънредно заседание на нашата комисия в допълнение към заседанията, извинете, на 25 и 26 януари. Освен това, ще имаме още три доклада от Сметната палата. Бих искала да помоля всички да отчитат, че ние имаме много малко време, под 20 минути, затова ще помоля представителите на Сметната палата да бъдат кратки и целенасочени, също въжи за докладчиците и за членовете на нашата комисия. Да, заповядайте, господин Гая. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Надявам се, че ще мога да спестя време по друг начин. Първо искам да благодаря за коктейла с нощи. Това беше възможност още веднъж да поставим един въпрос, който беше важен за срещата на координаторите. Имам предвид следния въпрос. Дали освобождаването от отговорност на агенциите ще бъде предмет на доклад по собствена инициатива? Е, имаше някои обстоятелства, които е, така повлияха на този въпрос. Аз мисля, че вчера изяснихме този въпрос и за това искам да сигнализирам, защото е, аз е, попитах е, и в секретарията, има известен натиск във времето, кратко е времето за превод и за това искам да посоча, че при нас, а и в другите политически групи има окей, okay, т.е. ние приемаме изготвяне изготвянето на доклад по собствената инициатива във връзка с агенциите. Второ, в моите документи аз имам покана от Холандския парламент за един интерпарламентарен семинар по въпроса за бюджетния контрол. В връзка с това какви изменения ще настъпят в тази сфера и по-специално след влизане в сила на Лисабонския договор и укрепване на междупарламентарното сътрудничество сега. Аз в случая искам да предложа колегите, ако са получили такава покана, да участват в този семинар и да проведем разговор каква да бъде делегацията на Европейския парламент парламент. Благодаря. Благодаря. Ще отнесем този въпрос към секретарията. Благодаря, господин Гая. Сега преминавам към точка 9 от дневния ред и давам думата на представителя на сметната му той ще ни представи специален доклад за, интегрира, за мрежите за високи научни постижения, дали те са постигнали своите цели. Благодаря, господин председател. Микрофонът не е включен. Докладът, внесен от, смет, от Сметната палата, разглежда мрежата за високи научни постижения, и интегрираните проекти в рамките на шестата програма за периода 2002-2006 година. Бюджетните кредити бяха на стойност 70 милиона евро. Веднага ще кажа, че този доклад е част от дълъг процес. Преди него бяха представени и други доклади. Един е за рамкова програма номер 5. Също така доклад за оценка на научните дейности, финансирани от Европейския съюз. Сметната палата се опита да даде отговор на някои въпроси. дали Европа е стимулирала достатъчно частни и държавни инвестиции, за да се справи с, световно, с конкуренцията, дали инвестициите са преодолели структурните недостатъци в финансирането на научните изследвания. Както знаем, това са въпроси решавани от шеста рамкова програма. От друга страна, програмата има за цел да насърчи инвестициите, насочени към постигане на Лисабонската програма, според които до 2010 година за научни изследвания трябва да се отпуска до 3% от БВП, като частния сектор осигурява две трети. Програмата има за цел да създаде добре структурирана система, европейско научно пространство и това се прави посредством два нови инструмента, а именно мрежите за високи научни постижения и интегрираните проекти. Можем да кажем, че мрежите за високи научни постижения имат за цел да обединят най-високите постижения в дадена област Целта е да се осигури трайна интеграция на изследователския потенциал на партньорите. Интегрираните проекти имат за цел да съсредотечат човешки, технически и научни ресурси, за да, могат, да, да може да се повиши ефективността. Защо са необходими тези два инструмента? Първо, защото проектите в техните рамки са насочени към създаването на европейско научно пространство. Второ, защото те са привлекли 50% от финансирането в рамките на рамковата програма 6. Тези инструменти, освен това, имат за цел да финансират различни видове изследвания, от фундаментални до приложни изследвания в 7 тематични области определени като приоритични. Всъщност какво се финансира? Седмата рамкова програма финансира 167 проекта с около 5000 участници. Те получиха финансиране в рамките на милиард и 200 хиляди 000 в сравнение с 9 милиона инвестиции. Всяка мрежа за научни постижения е получила 7 милиона евро от хазната на Европейския съюз. Посредством интегрираните проекти ние финансирахме 700 инициативи. Те обединяват 17 000 участника и получиха общо финансиране от 16 милиарда, от 6,5 милиарда евро. Всеки интегриран проект обединява 25 проекта и е получил 9,5 милиона евро. Ето това се казва в доклада. Ситуацията, която се очертава в доклада се, е, е както в бяло, така и в сиво. Е, и постигнат е напредък в усилията за сътрудничество между учените и са постигнати значителни научни резултати. Това се потвърждава от проучването за удовлетвореност на потребителите. Когато обаче е, търсим степента, когато са постигнати цели, констациите са по-малко положителни. Сега, по отношение на мрежите за високи постижения, има едно общо правило, според което се планира дейността. Натрупано е ново знание, прехвърлени съзнания от научната област в индустрията, но повечето участници са вложили много малка част от своя потенциал в мрежата и не са съгласни, че управленската структура на мрежата трябва да взима решение за това как да се използват обединените ресурси малко мрежи са направили убедителна стъпка към самоинтегриране на техния научен потенциал. Тоест ниво на интеграция, което да даде възможност на мрежите да функционират и съществуват без подкрепата на Европейския съюз. По интегрираните проекти беше натрупана критичната маса ресурси, които са необходими за постигане на новаторски резултати. Но ефекта от допълнителните средства от обществената хазна не, се, не беше достатъчно силен и нямаше катализатор, нямаше, липсваше и катализаторския ефект от частния капитал. Искам да напомня, че рамковата програма 7 определи подне 15% от бюджета за тематични приоритети. За малките и средни предприятия и в контекста на намаляващо участие на частния сектор, както личи от доклада, най-благоприятната прогноза е, че малките и средни предприятия са а, освоили 10% от средствата. Това не е свързано с обективни трудности, свързани с факта, че това са малки предприятия, а, предимно с сложните и скъпоструващи процедури за кандидатстване или пък перспективата за дългосрочни договорни задължения – или автоматичен достъп до знания, с които те разполагат от страна на други партньори или въпроси, свързани с колективна финансова отговорност пред комисията. Като цяло можем да кажем, че напредъкът към целта свързана с насърчаване на значителни инвестиции в научната дейност, е постигната до някъде и Европа ще остане по-малко от 2% от БВП за научни изследвания. Общностните средства се повишиха, но финансовото участие на други партньори, т.е. обема на собствените средства, инвестирани в проекта, остава на ниско ниво, до, до такава степен, че в някои случаи възниква съмнение дали а, европейските средства не са заместили собственото участие на участника. И съотношението общо инвестиции европейски средства бележи спад в шеста програма в сравнение с предишната. Сметната палата също така анализира дали управленската програма на комисията е повлияла върху частичния успех. В това отношение в фазата на първоначалното изпълнение за сметната, на сметната палата беше трудно да установи категорични факти, за конкретна роля на всеки инструмент в постигането на целите, поставени от регламента. Също така, много партньори не осъществиха това, което се очакваше от тях. Също така, процеса на преговори преди подписване на договорите беше твърде дълъг, около 13 месеца. Процеса на преговори не винаги беше напълно прозрачен. Действията бяха предприяти по трудно разбираема логика и на тази основа беше трудно да се следи, да следят резултатите. Сега стигам до заключенията. Първо, препоръките на Сметната палата. Първо, Сметната палата повтаря старо заключение от предишен доклад. Програмите за разходи трябва да се основават на идеята за конкретни и реалистични цели. Сметната палата смята, че Европейската комисия трябва да обърне внимание на различните видове мотивации, особено връзка с сегашната програма, което обяснява ниското ниво на инвестиции от участниците и липсата на катализа... катализиращ ефект. Не знам дали това е по-ефективно от традиционната структура на финансиране на научните изследвания. Комисията трябва също така да обърнем внимание на нещо, което е извън рамковата програма и което може би е обяснение за ниското участие. Защо няма а, катализиращ ефект? Защо махте средни предприятия участват толкова слаба степен? Комисията трябва да усъвършенства управлението на проектите и да се стреми към ясни, предоставяне на ясни, навремени насоки, по-бърза процедура за предоставяне на субсидиите и по-добро наблюдение на проектите, за да се провери доколко е постигната целта за устойчивост. Председателят благодаря. Госпожа Греслер. След тази подробна презентация аз ще бъда съвсем кратка и ще насоча вниманието на всички е, към препоръките на е, Комисията за бюджетен контрол. Аз се опитах е, да свържа нашия опит заедно с, с опита от изследванията и с критиките, които се отправят. Аз благодаря на Сметната палата, благодаря и за информативния разговор, който проведохме с тях. Наистина нещата изглеждат чудесно след това с господин Вари комисари, разговарях с неговите сътрудници и мисля, че е, предвид е, факта, че е, в тази сфера бюджетът ще се увеличава, ние трябва да направим необходимото. Това са проблеми, които съществуват от 10-15 години в тази сфера и те се изострят все повече. Ако продължим да действаме така, няма със сигурност да постигнем резултатите, които са ни нужни. Затова се опитах да ползвам и част от опита, а и други други източници, което да ни даде възможност да представим на комисията пакет от мерки. Аз искам да посоча на колегите, че в работния документ има малки, ще има малки изменения, незначителни. Понякога става дума за грешки, свързани с тълкуването при тези изменения, пък има и някои изменения, свързани с процедури, структурите и е, мога да ви кажа, че това, което ще се обсъжда в пленум като решение, ние преди това сме го огледали много внимателно. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Гресле. Желая ли комисията да вземе становище? Госпожа Делатур, моля. Благодаря, господин председател, за това, че ни дадохте думата. Знам, че времето е ограничено, за това ще се средоточа върху най-основни точки. Благодаря на Сметната палата и също на госпожа Гресле за интересните плодотворни обсъждания с него. Ще се съсредоточа върху някои основни въпроси, поставени от госпожа Гресле в нейния доклад. Първо, стратегията за одита и ролята на държавите членки, както и това, че комисията изцяло спази принципа за правна яснота, тъй като проектите подлежат на одит 5 години след приключването им. Разбира се, ние знаем, че има противоречиви правила, които не са ясни и ние сме съгласни и с Сметната палата, и с докладчика по това. И процес на възстановяване на средства е много тежко административно бреме и за бенефициентите, и за нас. Затова Европейската комисия смята, че трябва да се упрости процеса на възстановяване на средствата, но това, разбира се, не е единственото упростяване. Също така обмисляме възможността след резолюцията на парламента да приложим подхода с единна ставка с цел възстановяване на неизплатения дълг нашето обсъждане на този въпрос госпожа Креслер изцяло вървеше в тази посока. Сметната палата посочи редица недостатки и посочи конкретни проекти. Ние поддържахме контакти с професор Хорват и получихме редица препоръки, които изцяло отговарят на препоръките на Сметната палата. Но доклада на Сметната палата се отнася и изрично до шестата рамкова програма. Междувременно ние не решихме всички проблеми, но със сигурност постигнахме определен напредък. Затова в рамковата програма 7 бяха отстранени някои недостатъци, разкрити в шестата рамкова програма. Също така имахме едно кратко допитване до заинтересованите страни. Знаете, че предложихме инициативи за съвместни изследвания. Дискусиите продължават, но вече е ясно, че всички са съгласни, че трябва да има ангажимент за интегриране от самите институции. Не е достатъчно самите изследователски центрове да са готови за интеграция. Имам ли още две минути, господин председател? По упростяването. Бих искала да напомня на членовете на Европейската, членовете на парламентарната комисия, е, че се стремим да подобрим дейността по иновации и изследователски програми. Разбира се, има определено подобрение. Също така госпожа Гресле спомена гаранционния фонд, който ни позволи да намалим броя на предварителните проверки, тъй като те бяха включени в... А, защото то беше създаден прак от 370 хиляди евро. И за това най-вероятно 80% от участниците няма да трябва да предоставят удостоверения. В момента от 26 ние искахме преди 20 удостоверения, сега искаме само 2. И бенефициентите, когато те изискват повече от посочената от мен цифра, само тогава ще се провеждат предварителни проверки. И също така ще има изключения от предварителните проверки. Както предложи докладчика и ни обсъждахме това с госпожа Гресле, включихме идеята на единна регистрация на участниците – затова участниците не трябва да предоставят едни и същи документи на различни етапи на своето участие. Те предоставят веднъж документите в началото. Те трябва да предоставят документи, но не и след това имаме 15 000 организации, но всички те подават само единен комплект документи. Това улеснява участието, но също и позволява да има чувство на данните за целите на отчетността. отчетността. Ние също така упростихме и процеса на отчетност. Увеличихме периода за предоставена отчетност до 18 месеца за времето за предоставяне на средствата, безвъзмезните средства. В седмата рамкова програма намалихме с 40 дни периода за предоставяне на безвъзместното финансиране. Направихме съпоставителен анализ на 17 финансиращи организации и видяхме, че времето е една година от заявката до започване на реализирането на програмата, така че това е едно подобрение. Разбира се, ние не се успокояваме с постигнатото. Мисля си, че тук ще спра и също така искаме да предоставим услуги на едно гише за бенефициентите – Имаме електронна програма, имаме портал за участниците и по този начин участниците могат да комуникират с седмата рамкова програма, независимо къде се намират. Разбира се, мога да се спра върху други аспекти на доклада, ако има време и ще продължим да работим с госпожа Греслер. Благодаря. Някой иска ли думата? Ако не, преминаваме към десета точка. Специален доклад 14 на Европейската сметна палата. Постигнали са основните си цели и инструментите за управление на пазара на мляко и млечни продукти. Юлиус Молнар, член на Сметната палата, има думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Не искам да говоря твърде подробно, тъй като госпожа Шодемозе е представила подробен доклад. Искам само няколко уточнения да направя. Първо, първо няколко кратки думи за контекста на одита. Второ, това, което сме констатирали, накрая какво препоръчваме в контекста на одита пазарът на мляко е основен сегмент в общата селскостопанска политика. Ето защо Сметната палата трябва редовно да прави одит. Това, което направихме през 2001 година в специален доклад за управлението на млечните квоти, е в съответствие с този факт. През 2008 година публикувахме специален доклад за млечните квоти в 10 нови държави членки. Специалният доклад беше представен от господин Каци Маркакис и той беше прият много добре от вашата комисия. Вие подкрепихте предложението на господин Каци Маркакис и препоръките на Сметната палата – с които се приканва комисията да, при, да а, помисли по преходни допълнителни мерки в а, малките региони или при дребните производители, също така както е необходимостта на производителите на млякото да се осигури а, стабилност и предвидимост, за да могат да правят инвестиции с които да гарантират жизнеспособността на своята дейност. Това е същият екип, който проведе одита, който се занима с резултатите от прилагането на инструментите за управление на, на пазара на мляко. Какво констатирахме? Сравнявайки резултатите с целите на обща сълскостопанска политика в сектора на млякото, ние направихме редица констатации, но заедно с това набелязахме и рискови фактори, които трябва да бъдат взети предвид в процеса на либерализация. Най-напред да се обърнем към миналото. Констатирахме, че инструментите за управление успяха да постигнат отчасти различните цели. Отбелязваме, например, че квотите дадаха възможност да се регулира производството, само че на едно ниво, което е твърде високо, за да се избегне свръхпроизводството. Също така колебливостта на цените беше избегната за дълъг период от време, но производствените цени непрекъснато намаляват, като цените при, за потребителите непрекъснато се повишават. Средните доходи на производителите не можаха да се запазят от, през последните 10 години, независимо от нарастването на производителността, повишаването на помощта и изчезването на голям брой предприятия. Наблюдаваме, че конкурентоспособността на европейските производители на световния пазар не е много висока. И също така, независимо от това, че няма конкуренция при основни стоки като масло или мляко на прах, тъй като цените, основните цени са твърде ниски, но конкурентоспособността е доста по-добра при стоки с по-висока добавена стойност, като сирането. Сега да се обърнем към настоящето и нека да видим какви са основните фактори, които имат бюджет, економически и социален ефект. Първо, нестабилност на пазарите, колебливост на цените, които могат да доведат до, до излишъци. Също така, засилване на преструктурирането, което води себе си опасност от географска концентрация на производството въпроса за конкурентоспособността на сектора, който зависи от неговата способност да се адаптира към световните подроб... потребности а, по отношение на цените, но предимно качеството на продуктите. Какво препоръчваме? Тези констатации, рисковете а, доведоха до формулирането на поредица от а, препоръки, които могат да обобщ... бъдат обобщени последния начин необходимата, необходимия надзор от страна на комисията върху развитието на пазара, за да се избегне да се избегнат нови излишъци, наблюдение над процеса на ценообразуване и на потреблението в млечния сектор предприемане необходимите стратегии за да с оглед на двойния риск от географска концентрация на производството и изчезването на предприятията в най-облагодетелстваните в най-необлагодетелствените райони, особено на планинските, ориентиране на производството към световния пазар. Ето това е, което констатирахме и препоръчваме. Струва ми се необходимо, за да се избегнат недоразумения, да обърна внимание на комисията, че член 6 коментари и препоръки на работния документ приписва на Сметната палата гледни точки, които не са нейни и наблюдения, които не са изразени от Сметната палата в нейния доклад. В, така, например, в първа точка Сметната палата никъде не е казва в специалния доклад, че може само по един начин да се гарантира равновесието на пазара, стабилността на цените и така нататък. Във втора точка, очевидно, сметната палата съвсем няма за цел да създава обърквания, тъкмо обратното. Ние имаме за цел да хвърлим светлина върху същината на дебата. В трета точка никога не сме казвали, че млечните квоти и подкрепата за селското стопанство трябва да бъде инструмент а, за подпомагане на, облагод... на необлагодетелстваните райони. Най-сетна в пета точка а, Сметната палата не, не, се, не може да бъде е, не може да смята, че сметната палата се присъединява към гледната точка на докладчика, който препоръчва на комисията да продължи добрата си работа. Ние не сме присъдили подобни лаври. Е, Съдебната, сметната палата а, е, са съветва докладчикът на е, и комисията по независим начин да определят своята гледна точка и политическа ориентация. Също така, е, докладчикът и комисията, тези, които следва да поканят комисията да направят предложение, да вземат решения. Сметната палата не може да участва в този дебат. Ето защо ще бъда благодарен на комисията, независимо от това какви са нейните насоки, да, да не приписва на Сметната палата думи, които тя никога не е казала. Аз съм тук с моите сътрудници, по-конкретно господин Фенеси, директор на групата за аудит на Сметната палата по сълскоспанските въпроси, за да отговорим на вашите въпроси. Благодаря. Отбелязахме вашите бележки. Сега давам думата на госпожа Шалде благодаря за този толкова интересен доклад и който беше много полезен, освен това. Естествено, аз имам някои коментари, което проистича от е, моите препоръки. Обаче първо искам да кажа, че естествено е, ние се радваме, че получихме доклад, е, който за нас представлява инструмент в парламента, но и в комисията, защото Сълскостопанската политика трябва да продължи да бъде реформирана до 2013 година. Аз обаче искам също да посоча, че разглеждам доклада на първо място като принос към настоящата дискусия, т.е. нещо като политическа рамка или принос към дискусията за това как в бъдеще желаем да развиваме сълскостопанската политика. Аз не съм на различно мнение от Сметната палата. Естествено, комисията трябва да следи развитието на пазара и развитието на пазарните цени. И това тя го прави и без това много добре. Е, съвсем конкретно, Не зная как е, този доклад може да се изпълни на практика, обаче той се характеризира е, с това, че ни напомня, че четирите цели, които имаме в политиката, всъщност противоречат една на друга. Защо? Защото от една страна трябва да създадем баланс на пазара, трябва да имаме стабилни цени, и трябва да поддържаме едно разумно равнище на жизнен стандарт за земеделските стопани. От друга страна обаче трябва да се погрижим за способността на млекопроизводството в Европейския съюз и се питам дали тези цели все пак не се постигат доста трудно и за това е необходима дискусия в Европейския съюз, когато става дума за реформата в селското стопанство. Искам да посоча, че в никакъв случай не е, смятам, че Сметната палата твърди искаме да премахнем млечните квоти. Не, аз просто напомням, че ние сме взели някои политически решения в този сектор и за мен е много важно да не създаваме объркване между поставените цели в нашата политика, свързана с мекопроизводството, където в момента земеделските стопани изпитват големи трудности. Искам сега да се спра на някои от конкретните точки, които съм отразила писменно. Значи, първата ми препоръка е да преразгледаме целите на политиката в млекопроизводството. Освен това, трябва да видим какви са и последиците за селското стопанство в планинските райони райони районите в неравностойно положение. Е, тук е, въпросът е дали е, трябва да използваме като инструмент сълскостопанските помощи или пък да не използваме инструментите, предлагани от инструментите за развитие на селските райони. Освен това, е, трябва да е, си помислим за бъдещето на млекопроизводителите, как да се запази тяхната способност, като имаме предвид не само общия пазар в Европейския съюз, но и световния пазар. Това е отрешаващо значение. Тук вече стигаме до въпроса как е, млечният сектор може да остане печеливш в Европейския съюз. Това е въпрос свързан с економия на данъчни е, средства в Европейския съюз. Накрая искам да е, посоча, че докладът е, беше много добър. Необходим е обаче дискусия е, как да развиваме селскостопанската политика в бъдеще, като не създаваме несигурност и загриженост сред земеделските стопани, е, твърдейки, е, че е, ще премахнем млечните квоти. Ние трябва да е, провеждаме ясна либерализация корекция в политиката и да следваме препоръките на Сметната палата. Според мен тези препоръки, е, те е, чудесно се изпълняват и днес от е, комисията. Надявам се, че ще чуя и други интересни коментари. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Трима оратори поискаха думата. Имате думата по две минути всеки. Госпожо Холмайер. Скъпи колеги, в началото искам да изкажа благодарност на Европейската сметна палата, която засяга много важни е, проблеми, комплекси от проблеми, на които няма политически отговор. Аз е, искам да посоча това още в самото начало. Наистина, Сметната палата оказва на проблеми, които е, настъпват още в началото. И молбата към всички вие следната. Всеки има опит в своя сектор и има опит от своята страна, има опит с земеделското производство в нея и за това ви моля, когато става дума за сълскостопанска политика, да се имат предвид различията между регионите по отношение на съществуващите там условия. Има различни точки, които можем да разгледаме. Например, неконтролирана централизация. Това се наблюдава много добре. Госпожа Шалдемозе, например, посочи, че млечните квоти няма да спрат е, това неконтролирано централизиране. И за това въпросът е, е дали по този начин, чрез неконтролирането централизиране, не се унищожават малки и средни предприятия. Това не създава ли проблем за сигурността на е, доставките на храни? Дали пък това не създава и проблеми, свързани от, от чисто географски характер? Това са проблеми, е, които са неизбежни за нас, когато говорим за тези е, региони, например Южен Тирол и други региони в е, Австрия, също и в Италия, също и региона, от който аз идвам. Там наблюдавам много добре, че разрушаването, унищожаването на малки и средни предприятия, е, и чистата ориентация към световния пазар е, създава проблеми, които е, ние не можем след това да решим със средствата за подпомагане на развитието на селското стопа... на... на селските райони или пък чрез Кохезионния фонд, или пък чрез средства за поддържане на културния ландшафт или спиране ерозията на почвите. Така че трябва да си зададем въпроса как ние да помогнем на малките и средни земеделски стопанства и да ги впишем в селскостопанската политика по най-подходящия за тях начин. Второ, за мен е много важно Сметната палата да продължава да насочва погледа си към цялата проблематика, свързана с световния пазар, е, в смисъл на смислено използване на средствата при пазарната реализация на продуктите, които е, могат да бъдат предложени на световния пазар, а не изключително да е, се концентрираме върху експортни субсидии, които в крайна сметка няма да ни помогнат за нашата конкурентоспособност, а трайно ще носят голям големи тежести. Освен това искам да насоча вниманието ви и към това, че междувременно, а това го споменавам във връзка с неконтролизираната централизация, та междувременно се, Световната търговска организация акцентира върху а, трайното складиране на хранителни продукти. Защо? Защото а, земеделските стопани не винаги а, могат да конкурират по отношение на складирането с големите стопанства. Благодаря на Сметната палата също, че засяга и споменава тези комплекси от проблеми, които ние трябва да дискутираме. И един въпрос, дали точки 1 и 2 две е, са необходими. Е, питам е, още веднъж, защото аз не разбирам нещата малко по същия начин, както палатата. Тоест, в случая проблема не идва от сметната палата, а по-скоро от самото селско стопанство. Това е дискусията. Благодаря. Благодаря.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 Говорихте накратко и за Комисията по селско стопанство. Наистина тук е, е има много въпроси. Е, дали в бъдеще е, ще има инструменти за направляване на пазара за е, млеко и млечни продукти, как да изглеждат тези инструменти и така нататък, е, как да се премахнат дисбалансите. Тук има много голямо предлагане на различни инструменти, защото все пак трябва да имаме предвид, че всичко това струва струва много на европейския данакоплатец, като се вземат предвид помощите, като се вземат предвид и разходите по складирането. Аз мисля, че този въпрос с квотите трябва да намери отговор. Естествено, комисията е, правилно е, действа в тази насока и правилно посочва, че през 2001 година Сметната палата е дала становище, е, което действа в посока на тази либерализация. Така че въпросът ми е дали има нови схващания, които да водят до, някоя, до една по-критична оценка и как сега изглежда оценката в актуалния вид. Дали дали са ни необходими инструменти за направляване на пазара, така че да се премахнат дисбалансите и как да се подходи към регионите в неравностойно положение. Тук отговорите са твърде малко. Е, дали е, всичко, всичко това е, всъщност трябва да се прави в рамките на втория стълб, имам предвид и регионите. Този въпрос е открит и като заключение от този доклад за мен е много ясно, че либерализацията децентрализацията не трябва да бъде самоцел, ние трябва да а, си помислим как можем да регулираме определени пазари в рамките на Европейския съюз. Благодаря. Господин председател, мисля си, че днес получихме един добър и смел доклад, особено препоръките на докладчика. Няма съмнение, че политиката в млечния сектор винаги предизвиква противоречия в Европейския съюз, особено когато се предлагат промени. Например, аз тази година видях във Франция, че има много протести срещу политиката в млечния сектор. И искам да посоча също така и Производителите в Обединеното кралство са недоволни от прекратяването на квотите през 2015 година и засилването на конкуренцията в сектора. Надявам се, че ние ще продължим дебата и в следващата финансова рамка, има преди 2013-2020 година, съгласен съм с препоръките, особено с препоръките, които казват, че има различни начини за оценяване на политиката в млечния сектор, това означава, че трябва да имаме различни политики, които са насочени и към селските райони. Едва ли днес ще можем да решим всички тези въпроси, но ни трябва по-масштабен дебат за политиката спрямо селските райони в Европейския съюз. Дали ние се справим, например, с бедността в селските райони. И тук не става дума само за доходите. Разбира се, това е важно, но също става дума за достъп до услуги, транспорт, подходящи жилищни условия. Смятам, че този дебат в бъдеще е много необходим. И разбира се, когато говорим за бюджета, ние трябва да обмислим баланса между различните стълбове на ОСП. И мисля, че развитието на селските райони трябва задължително да бъде включено в нашите дискусии. Аз подкрепям препоръките и смятам, че те като цяло са правилни, те са смели, те са ясни, ясни и аз ги приветствам. И смятам, че трябва да продължим обсъждането на политиката в млечния сектор и селскостопанската политика като цяло. Благодаря. Давам думата на комисията. Заповядайте. Естелън. Господин Естелън, благодаря, господин председател. Разбира се, ние също приветстваме доклада на Сметната палата. То е възможност да обсъдим промените и тенденциите в млечния сектор. Предизвикателството за този сектор – трябва да се разглежда в контекста на глобализацията и либерализация. Този сектор трябва да стане по-конкурентоспособен или по-точно да прекратим това, че имаше разлика в цените от 30% между нашите цени и цените на световния пазар. Също така, нека да не забравяме, че селските райони, в които се произвежда мляко, са сред най-уязвимите. Ние намалихме цените, намалихме мрежата за подкрепа. И, както знаете, в момента предоставим 5 милиарда евро пряка помощ за доходите, която е свързана изцяло с кръстосаното съответствие и е абсолютно обвързана с обема на производство. Ние се стремим сектора да бъде по-конкурентен. Също така имаше решение за отмяна на квотите през 2015 година. Този инструмент беше прият през 1994 година. Квотите като е един временен инструмент. Мисля си, че всички тук сме съгласни, че на либерализирания пазар, който е много интегриран в световния пазар, системата на квотите не е подходяща. Освен това, това отговаря и на препоръките на Сметната палата през 2001. Всички знаем, че в момента преминаваме през тежък период период на преход в млечния сектор поради економическата и финансова криза. Когато се увеличиха цените през 2007 година, потреблението намаля и имахме много ниски цени през 2008. И това се случи в условията на много стабилно млекопроизводство. Произвеждахме практически едно и също количество мляко през тези две години и това количество беше 4% под квотите, т.е. квотите тук нямаха важна роля. Потреблението, търсенето беше това, което намаля и оттам ние решихме, че трябва да въведем мерки по подпомагане, които въжат за обезмасленото мляко на прах. И също така решихме да обърнем внимание на възстановяването на средствата при износа и видяхме, че цените се стабилизираха, след това започнаха да нарастват. И след това, когато въведохме еквивалента на 1-2% мляко в този период, това нямаше особено значение. В този момент, поради промените, включително сезонните промени, цените на основните продукти, които са предмет на интервенция, като обезмаслено мляко на прах и мляко, в момента са над 25% от цените при намеса. Така че цените, по които производителите продават продуктите си, се увеличават. Но ситуацията е такава, че цените са много ниски. С 20% по-ниски от високото ниво миналата година. когато преминавахме през тази трудна преходна ситуация. Получихме доклад на Сметната палата и бяха зададени въпроси до каква степен политиката трябва да продължи. Въпросите бяха дали трябва да средоточим повече върху вътрешния или външния пазар. Доклада на Сметната палата посочи по-скоро недостатъците, отколкото предимствата на отмяната на квотите. В този смисъл също се препоръчва комисията да следи дали либерализацията няма да доведе до свръхпроизводство. Тази формулировка посочва, че трябва да има институционален надзор върху количествата и тук отново можем да се върнем към квотите евентуално. И това също може да предизвика определено объркване. Затова приветстваме доклада на Сметната палата и доклада на госпожа може дори повече, тъй като тя насърчава в точка 2 Европейската комисия да продължи изпълнението на политическите решения с цел да се избегне всяко ненужно объркване. Бих искал да уверя и Европейския парламент и Сметната палата, че Европейската комисия полага максимални усилия и действа много инициативно, като търси възможности да придружи вече взетите решения с нови решения. Ние знаем, че с пазарните мерки ние укрепваме преструктуриране в рамките на пакета за економическо възстановяване. Както знаете, създадохме група на високо равнище с цел да решим с държавите членки какви мерки да предприемаме, най-вече мерки за това да бъде намалено крайното колебание в цените е, или изключително голямо колебание в цените. Разбира се, ние също така мислим как да засилим позициите на млекопроизводителят, особено малките. Вълнуват ни въпроси като качеството и също така етикетирането и също така как различни финансови инструменти, включително и фьючерсните сделки, могат да бъдат използвани. Групата на високо равнище работи много интензивно. На 8 декември ние предстои среща. Ще имаме на, на 12 януари. На всеки три седмици се провеждат срещи и се надяваме, че през юни следващата година ще можем вече да представим доклад за дейността. Освен това организираме конференция на 26, на 26 марта и всички заинтересовани страни ще могат да вземат участие в този важен дебат. Благодаря ви. Благодаря. Преминаваме към 11-та точка от дневния ред. Специален доклад 10 часа 2009 на Европейската сметна плата. Действия за информиране и насърчаване, свързани с скостопанските продукти. Давам думата на член на сметната палата Юлия Смолнар. Заповядайте. Мерси, господин председател. Преди да представя съвсем накратко този доклад. Позволете ми да благодаря на господин Фелнер за работния документ, който отразява много ясно основните наблюдения и послания на този специален доклад. Препоръките се основават на, на много добро разбиране на нашия този резултатите няма да развивам елементите в доклада на господин Фялнер. Само ще напомня основното послание на доклада. Както знаете, Европейския съюз реализира и съфинансира дейности в подкрепа на селското стопанство от началото на 80-те години той предприема дейности, свързани с реклама, информиране, за, свързани с производство на Европейския съюз, например качеството, сигур... безопасността на храните, и опазването на околната среда. Като имаме предвид, че тази информационна дейност се намира в зелената котия на преговорите в Международната световна, в световната търговска организация, е, зависи от вас дали е удачно да се доразвива този режим, както и средствата, които ще бъдат посветени за него в този контекст. Е, Сметната палата ще разгледа информационните дейности и както и контрола. Контролът се осъществява от службите на комисията и в държавите членки сред основните бенефициенти на тези мерки. В този доклад Сметната палата направи четири основни констатации и препоръки. Те са както следва. Първо, комисията от няколко години усъвършенства управлението на средствата за информиране. Този процес даде възможност да се постигнат положителни резултати в някои области. Това трябва да бъде потвърдено и задълбочено. Второ, Съществуващата система не дава възможност да се измери ефективността на тази политика, нейният ефект е, все още не може, не е измери, макар че сигурно е положителен, е, за да има съразмерност между амбициите и бюджета са необходими показатели за извършната работа. На трето място, комисията стана по-селективна в избора на програми за финансиране. Тези програми следва да бъдат наблюдавани по-конкретно информацията, която ще се предоставя за резултатите от програмата. Държавите членки трябва също така да продължат да бъдат по-селективни, най-сетне, що се отнася до програмите и редовността на разходите, усилията трябва да бъдат насочени към контрола, който все още е ограничен. Изборът на изпълнителните организации, които играят ключова роля. Наблюдението на разходите от страна на комисията е по-добър, но остават обаче значителни слабости в някои държави членки. Те трябва да бъдат обект на наблюдение за да се установяват бързо недостатъци. недостатъците. Това са основните послания. Още един път не е изключено да се да се повиши бюджета за информираност, препоръките, имащи за цел да подобрят резултата в системата за управление, ще бъдат изпълнени със съдържание. Благодаря за вниманието. Благодаря. Давам думата на докладчика, господин Фелнер. Фантастично. Благодаря ви много. Разбирам, че трябва да съм кратък. Особено предвид това, че нямаме много време. Може би да започна с това, че ще кажа, че когато поех тази задача, имах своя представа за това как работи системата и моята представа беше много политически отсветена. Аз поставях под съмнение уместността на цялата тази идея, използването на парите на дънокоплатеца за реклама, която цели дънокоплатеца да купи тези същите продукти. Например, реклами за испански портокали, холандски лалета и нататък, Всичко това, според мен, поражда много неприятни чувства и разпалва евроскептицизма. Но ние не обмисляме в момента и не обсъждаме дали това беше правило или погрешно, но дали по надлежен начин се управлява този процес. Обаче аз мятам, че трябва да обмислим и самата политика и да обмислим доколко самата тази политика е уместна. И това е важно, защото всичко това изисква много средства. През последните години сумата се е удвоила, както и броят на проектите се е удвоил през последните три години. Много се радвам, че се подобрява управлението и контрола от страна на Европейската комисия и, както обикновенно казвам, на нивото на държавите членки още те първа има какво да се направи, то много. Сега Европейската комисия успя да контролира ситуацията по-добре, що се отнася до случващото се в държавите членки, се надявам, че тази тенденция ще продължи. Ако се опитваме да измерим или поне да получим представа дали целите на политиката са постигнати, мисля си, че очевидно, че доклада на Сметната палата трябва първо да изясни какви са били целите. Много е трудно да измерваме нещо, ако не знаем към какво се стремим. Трябва да гарантираме това, че нивото на бюджета и нивото на целите са взаимно свързани. Както обикновено казва майка ми, или взимаш всичко, или губиш всичко. Ако се възприема един прекалено широк подход, обикновено просто всичко се смесва. Разбира се, Европейския парламент има своята задача тук. Трябва да гарантираме това, че бюджетът отговаря на нивото на поставените цели и амбициите. Също така трябва да се използват тъй наречените критерии смарт или интелигентните критерии. Трябва целите да бъдат измерими, те трябва да бъдат проследими. И също така имам въпрос. Ако разгледате този въпрос, ще видите, че има страни, които много използват този инструмент Италия, Франция, Испания и още няколко държави членки и използват до 75% от цялата сума. Аз си задавам въпроса защо. И, или те са много конкурентно способни и се стремят да рекламират продуктите, които аз като гражданин на Швеция ще купувам, или може би просто само няколко страни са възползвали от този инструмент? Благодаря ви. Бих искал да получа отговор на този въпрос. Благодаря. Една минута за госпожа Шалдемоз и после комисията. Благодаря. Аз мога само да посоча, че подкрепям докладчика и неговите бележки във връзка с този доклад, но смятам, че има един голям проблем, който е следният. Ние не можем да кажем със сигурност дали цялата тази система функционира и дали е, изобщо можем да измерим е, ефекта от нея. Това е големият въпрос. Дали е, въобще трябва да бъде запазена тази организация, като се има предвид, е, че проблемите се отвояват. Е, във всички случаи подкрепям доклада. Благодаря. И накрая господин Отати от комисията. Мерси, президент. Мерси, господин председател. И аз искам да благодаря на Сметната палата за положителния доклад за политиката за информиране и насърчаване, както и на докладчик в Кристофер Хелнер. Ще бъда пределно кратък. Защото всички препоръки, които Сметната палата и докладчикът предложиха, вече се прилагат в новата политика за насърчаване. Вярно е, че бюджетът се отвои, но не минахме от 23 на 50 милиона. Останали сме в съвсем разумни лимити. Това, което направихме след излизането на доклада на Сметната палата е следното. Да бъдем много по-стрикни при избора на програми, като поставяме акцент върху е, елементи, предложени от Сметната палата и докладчика. Първо, е, оценки за въздействието и проучване на пазара, е, интелигентни цели, въпроси свързани с целите, реалистичен и подробен бюджет и онова, което е най-важно, метод за оценка, който ни позволява всяка година да измерим въздействието и резултата от действията за насърчаване. Без наличието на метод за оценка на програмата, на, на нея се дава отказ. Вие знаете, аз съм си създал репутацията на човек, който отказва всички програми за насърчаване. 60% от програмите получават отказ, тъй като те не отговарят на тези основни изисквания, които ни позволяват да отчетем всяко изразходвано евро. Що се отнася до бъдещата стратегия, комисията в момента размишлява. Нямаме новини, тъй като те се променят всеки ден. И не може да се каже, че бюджетът за насърчаване ще се увеличи. Обсъждат се различни формули, които не водят непременно до засилване на политиката за насърчаване. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега следващата дата, дата на следващото е 25 януари 2010 година. Благодаря. Закривам заседанието.